Right, good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. Добро утро, скъпи колеги. Добре дошли на първото заседание на нашата комисия по външни работи след лятната вакансия. Надявам се да сте си отпочинали добре. Вече закъсняваме с 11 минути, така че нека да започнем заседанието. Започваме с точка първа, приемане на дневния ред. Има ли някакви коментари? Изглежда, че не. В такъв случай дневният ред се одобри се приема. Приема стигма до точка 2. Няма съобщение на председателя към момента. Някакви коментари от ваша страна? Не, добре, стигаме до точка 3. Трябва да одобрим няколко протокола от заседания. Има ли някакви коментари? Ако няма коментари до края на заседанието, подкорите се смятат за прияти. Стигаме до точки 4 и 5, които ще обсъдим заедно. Четвърта точка е засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки от една страна и Република Казахстан от друга страна. А точка 5 е засилено споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки от една страна и Република Казахстан от друга страна. Струва ми се, че точките са наистина много подобни. Става дума за два доклада, няколко коментара от моя страна. Засилва се отношенията между нас и Казахстан и двете страни договориха за силно сътрудничество за, за силно според мен силно сътрудничество, като се очаква пълната ратификация на държавите членки и Европейски парламент да приключи скоро. Нашето Нашият парламент реши да две паралелни процедури. Едната е законодателната резолюция и допълваща я резолюция, която дава възможно Европейския парламент е, да изкаже своята позиция за отношенията между Европейския съюз и Казахстан като цяло. А сега бих искал да дам думата на нашия докладчик, госпожа Лиса Яконсари. Имате думата. Мога да я Благодаря ви, господин председател. Ще се изкажа на фински. Най-напред бих искала да поздравя всички с добре дошли след лятната почивка. Мисля, че много работа ни чака тази есен. И се радвам, че започваме с една толкова важна тема, тъй като Казахстан е най-важният партньор на Европейския съюз в Централна Азия. Това е първото, първата страна, с която сме подписали споразумение за засилено партньорство и сътрудничество. Именно тази тема обсъждаме днес, защото предстои ратификацията на това споразумение. Като цяло смятаме, че Европейския съюз би следвало да засили своето присъствие в региона на Централна Азия тъй като Европейския съюз е сред малкото организации, които разполагат с нужните инструменти за постигане на демокрация и мир в Централна Азия и в други региони. От самото начало държам да отбележа, че Казахстан е много важна държава за външната ни политика и политиката на сигурност. Казахстан играе много важна роля за атомното разоръжаване, както и международните преговори за положението в Сирия и преговорите с Иран. Казахстан е много важна страна и в рамките на ООН. Играе също така и важна роля в СТО, особено в Комисията по околната среда на организацията. Друг важен предварителен коментар е фактът, че Европейския съюз е най-големият чуждестранен инвеститор в Казахстан. И също така ние сме изключително важен търговски партньор за страната. Както и преди сме обсъждали в Комисията по външни работи, искаме да засилим и задълбочим отношенията си с Казахстан. Искаме да го постигнем също така по начин, който да облагодетелства всички страни новото споразумение за засилено партньорство ни дава възможност да поставим стабилни основи за това засилено партньорство. Радвам се, че новото споразумение за засилено партньорство и сътрудничество засилва нашият ангажимент и техният ангажимент да се спазват основните принципи на това споразумение, именно зачитане на правата на човека, основните свободи, демократичните свободи и принципи и принципите на правовата държава. В новото споразумение Редица разпоредби са пряко свързани с а, гражданското общество, международното сътрудничество, правовата държава, устойчивото развитие и пазарната економика. Освен тези разпоредби, се предвижда намаляване и постепенно премахване на арсенала от оръжия за масово унищожение. Това също е предвидено в споразумението. Също така е ясно, че Европейският парламент очаква ясен напредък по политическите реформи, след които са зачитането на правата на човека, и други области по тези теми. И в миналото Европейски парламент е излизал с а, становища и препоръки, например през 2012 година. през 2015 година също излязохме становище по темата в подновяването на стратегията на Европейския съюз за Централна Азия. Важно е също така новите правила, които се са заложени в споразумението да отразяват по-общите цели и е, амбиции на Европейския съюз и в частност е, целта ни е да засилим сътрудничеството и диалога по важните теми, които споменах. Ето защо трябва пак да отбележим, че политическият диалог е много важен, включително и диалога за правата на човека и устояване на правата на, на правата държава и сътрудничеството с международните организации и международната общност. Това споразумение е също така подчертава и партньорството ни по въпросите, свързани с външните работи, насърчава сътрудничество в областта на инвестициите и енергетиката, както и в областта на устойчивото развитие и други теми, свързани с околната среда и право, някои аспекти на международното право. Най-важното е, че се предвижда и нова институционална рамка за сътрудничеството ни с Казахстан. Тя включва и възможността за демократичен контрол, както и за парламентарно сътрудничество. Искрено се надявам и двете страни да ратифицират това споразумение. То е с правно обвързнащ характер и това е съвсем ясно от неговите разпоредби. Новото споразумение обещава конкретни облаги и за двете страни и също така ще доведе до конкретни постижения в определени области, които вече споменах. Надяваме се тези облаги да бъдат ясно видими, за да се подобри правната система в системата система в Казахстан, подобряване на трудовите стандарти и зачитане на препоръките на Международната организация на труда. Мисля, че по този начин ще постигнем напредък и по други важни теми. В това отношение бих искала да подчертая, че някои а, събития и някои елементи в страната ни притесняват. За съжаление, свободата на словото, свободата на мнението и възможността открито да се критикува правителството в Казахстан са теми, по които не е постигнат напредък. И особено се притесняваме от факта, че независимите профсъюзни организации бяха закрити, в някои случаи дори и забранени и че бяха подведени под съдебна отговорност някои от техните ръководители. Подобни практики не отговарят на нашето възприятие за синдикална дейност, както и на разпоредбите на МОД. Ето защо се надяваме Казахстан да подобри положението в това отношение. Давам си сметка, че има ограничение на времето ми за изказване, но имам още доста какво да кажа. Темата е много важна. Така ще да отбележа също така, че за мнозина ме се разочароващ фактът, че профсъюзни лидери бяха хвърлени в затвора или също тях бяха повдигнати съдебни обвинения. Имаше подобни случаи на тормоз и задържане на независими журналисти. Ако случаи срещу тях също бяха повдигнати обвинения. За съжаление, реформираният наказателен кодекс засилва ограниченията на свободите, което определено не е положително развитие. Сериозно ни притеснява и новото законодателство за борба с тероризма. Но при всички случаи държа да отбележа, че е добре факта, че предприемаме стъпки в правилната посока, а именно реформи. В момента тече конституционална реформа, чрез която ще се изясни разделението на властите в Казахстан, така че очевидно се правят стъпки в правилната посока. Председателят колега, съжалявам, но вече говорите от 10 минути. Моля ви да приключите. А държа да използвам, държа да се използвам този исторически момент, казва докладчика. Председател, съжалявам, но трябва да се придържаме към графика, а вече говорите много по-дълго от предвиденото. Мога ли ви помоля да приключите в рамките на една минута? Да, добре. Мисля, че е важно да разгледаме въпроса внимателно и да постигнем напредък. Важно е също така да отбележим, че Казахстан е в състояние да се справи с предизвикателствата, които повдига това споразумение. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Яконсари. Сега пристъпваме към оратор от името на политическите групи. Господин Кукан има думата. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на докладчика за добрия доклад. Отблизо следя политическите развития в Казахстан през последните години и като цяло има положително развитие в Казахстан и Казахстан ам, участва интензивно в ам, сътрудничеството е, с Европейския съюз. Казахстан играе по-голяма роля в международните развития. Казахстан също е неофициален член на постоянният съвет по сигурността на ООН. В допълнение, Казахстан работи усърдно за разоръжаване на собствената си страна и активно се застъпва за разоръжаване световен мащаб и неразпространение на ядрено оръжие. Казахстан засилва своето присъствие на международната сцена и смятам, че трябва да подкрепяме държавата в това отношение. Казахстан по свой собствен начин отваря политическия си сектор Това е демонстрирано посредством третата стратегия за модернизиране, както има и някои действия, свързани с СЕТО, присъединяването към някои стратегии на организацията през 2015. Има съгласие за по-нататъчното сътрудничество с тази страна. Искам да подкрепя докладчика в тази позиция. Държавата заслужава нашата подкрепа. Тя трябва да продължава със своите реформи. Сътрудничество в Европейския съюз ще е кръгълен камък. В допълнение Казахстан е ключов партньор в Централна Азия. Необходимо е Европейския съюз да засили присъствието си в региона. Като изредих всички тези положителни аспекти, трябва да кажа, че има и много аспекти, които будят нашето безпокойство. Докладчика спомена някой от тях. Да, трябва да се концентрираме върху тя, трябва да засилим сътрудничество с Казахстан, но като цяло смятам, че страната е показала, че е способна да върви напред. Това е, е доказано чрез някои политически развития. Има конструктивни коментари, свързани с текста. И трябва да кажем, че нашето сътрудничество трябва да бъде засилено и в областта на международната политика трябва да има начин да се подсили процеса на реформите в Казахстан. Има препоръки за Казахстан, които са изготвени от ОИСР и те трябва да бъдат взети и предвид. Благодаря. Около 3 минути, господин Кукън. Сега ще остане време и за останалите оратори. Чарлз Станок, благодаря господин председателю. Надявам се, че лятото ви е минало приятно. Нека да поздравя госпожа Иаконсари за балансиран и добре структуриран доклад. Казахстан е огромна страна следвам с интерес случващото, следя с интерес случващото се в Казахстан през последните години. На много неща можем да се научим, що се отнася до мирното съжителство между отделните религии, мусулмани и християни. 40% са християните, около 50% са мусулманите. Интересно е по какъв начин те се справят да се справят с наследството си от Съветския съюз и като си има предвид проблемите и с джихадизма и тероризма, Узбекистан има много повече проблеми в тази област в сравнение с Казахстан. Нещо друго, което е интересно. През 2004 или 2005 та някъде, не си спомням точно, защото 17 години съм в тази комисия. Аз бях докладчик за европейската външна политика и тогава трябва да кажа, имаше предложение, свързано с Казахстан, което беше отхвърлено. Казахстан искаше да е част от ИМП, e от европейската добросъседска политика. Е, страната обхваща Каспийския регион, който от географско отношение част е и от Европа, както има и части от Турция, които са попадат в рамките на Европа. Казахстан се присъедини към СТО, но трябва да сме искрени. Там не става въпрос за западна либерална демокрация. Има проблеми с правата на журналистите, на синдикалистите. Хора са изчезнали през годините. Има твърдения за насилие и така нататък. Нещо друго, което не беше споменато, не знам дали е включено в доклада, може и да съм го пропуснал, да ще ме коригирате, госпожа Консари. Казахстан е член, който е основал Евроазиатския съюз и Европейския съюз трябва да постъпи да постъпи по-дружелюбно към Казахстан и да приуши страната към добросъседската политика, да не се постъпя, постъпва както в случая с Армения. Казахстан е голяма държава и не трябва да бъде оставена да се отправя към Русия и към Путин. Необходимо е да има добри връзки с Казахстан и по този начин ще бъде привлечена и друга държава, като Армения, която се чувства изолирана между Русия и страната на Лукашенко. Има различни економически модели, различни модели на управление в Казахстан и така или иначе моята група ще подкрепи доклада. Благодаря на господин Танок, колегата на Арта Залде. Много съм очуден, че една економическа диктатура, която е владение на един комунист, който е на власт от 1989 година. Има масова корупция и това е нормата. Е, свободата е нещо, което не се познава в тази страна, нещо непознато. Този, който е, говори за корупция, бива твален в затвора и една страна, която се управлява от един корумпиран лидер и неговите, неговото семейство. Те са милионари, те са милиардери и а, вестниците, които посмяха да кажат нещо, бяха преследвани и да, също ние, ние казваме, че има някакъв напредък, но нека да си кажем истината. Европейският съюз има нужда от е, отношения с Казахстан. Казахстан, защото Казахстан е от основна държава от геополитическа гледна точка, е, близо до Китай. Съще, същевременно джихадизма не се развива в а, тази държава, за разлика от Пакистан и в други страни, и както в Киргистан или Таджикистан. Така че, нека да наричаме нещата с истинските им имена. Ние имаме стратегическа нужда да се свържем с един олигарх, който придържава една страна, в която няма свобода и където свободата не означава нищо. Ние не можем да говорим за напредък. Това са едни козметични реформи, защото Казахстан се управля, управлява от едно корумпирано семейство, така че въобще не може да се говори за демокрация, а за комунистически маниери. Но нека нещата бъдат ясни. Благодаря ви. Now, Следващият оратор от името на ГУЕ и господин Шолц. Благодаря, господин председател. Аз също, искам да благодаря на докладчика. Присъединявам се към, към колегите, които казаха, че дебата е много важен и ам, това споразумение е, ще попадне в правомощията на Европейския съюз и от май 2016 вече временно се прилага. Тоест дебата е закъснял. Трябва да видим точно каква е стратегията и какви са целите на Европейския съюз по отношение на Казахстан и как ще се прилага точно това споразумение. За това дебата за ратификацията е много важен, както и дебатът свързан с нашата позиция. Трябва да има економическо сътрудничество, политически диалог, да се говори е, за върховенството на закона, миграцията, справяне с прането на, прането на пари, с наркотрафика, корупцията и така нататък. Това са теми, които са посочени в споразумението. Трябва да видим каква е нашата нашата актуална позиция днес в този момент и през 2017 година като цяло. Щеше ми се доклада да е по-конкретен и да бъде обхваната цялостната палитра от двустранните взаимоотношения. Въпросът за човешките права и ситуацията на синдикалистите – е въпрос, който трябва да бъде засегнат. Няма да повтарям всичко свързано с този въпрос и най-вече се отнася до въпроса свързани с европейските синдикати. За нас това е тема, която е много важна не само, що се отнася до нас, а и до двустранните отношения с Казахстан. Нещо, което липсва, що се отнася до социалното напрежение в страната, което произхожда от, е, проистича от е, тази социална реалност. Трябва да се види как стои въпроса с бедността и справянето с нея, какви, как стоят нещата, свързани с образованието и здравеопазването, обществените услуги и така нататък. Това са теми, с които трябва да се занимаем. Присням съм господин Танук, Аз смятам, че също и Евразийския съюз липсва като елемент в доклада. Има представител и на комисията по търговия и а, има изготвено становище от тази комисия. Може би е, на фона на економическото сътрудничество е добре да се включи аспекта с Евроазиатския Евроазиатския съюз. Като цяло смятаме, че доклада ще бъде прият и отправим правилната посока. Благодаря господин Мезович от името на Зелените. Благодаря господин председателю. Аз също искам да приветствам нашите колеги с добре дошли след лятната почивка. Благодарим на докладчика за този доклад. Моите колеги вече казаха, че текстът е всеобхватен и това, което искаме е да има по-голяма конкретика и това може би ще бъде постигнато посредством измененията някои му. И по-рано съм споменавал, що се отнася до стратегията ни за Централна Азия. Централна Азия е много важен регион за нас и от геополитически и економическа гледна точка, но не е до такава степен, че да не можем да прилагаме определен набор от политики, който да се отнася до целия регион. Трябва да преразгледаме всичко това, което беше споменато от а, е, колегите. Искаме да има по-голяма специфика, свързана с международната роля на, Казих... на Казахстан. Казахстан изигра много важна роля, що се отнася е, до кризата с Сирия и разговорите с САД. Има много други примери, които могат да бъдат приведени. Казахстан е, е, и има своята уникална роля в Централна Азия като цяло. Що се отнася до човешките права, върховенството на закона и демократичните развития, точно Европейския съюз трябва да, ви, да види какви са собствените му инструменти и какви процеси протичат в него. Диалогът е с Казахстан трябва да бъде преразгледан и трябва да по-скоро да се сложи акцента върху резултатите. Необходимо е да има ясни критерии, заложени от Европейския съюз и да, мог, да могат да се оценяват тези критерии. Това е нещо, което беше обясняно от комисията ТСВД преди години. Като цяло искаме да се споменат тези човешки тези случаи на, човеш... на нарушаване на човешки права и нарушаване на върховенството на закона. Има случаи с нарушаване на правата на журналисти и синдикалисти, хвърляни в затвора. Трябва да сме по-конкретни. Благодаря ви за доклада. Той обхваща много, ам, много теми и е важно да обсъдим ролята на този регион още през тази година. Благодаря, господин Ковин Мике. Благодаря. Абсолютно съм съгласен с господин Кукан, че Европейският съюз трябва да подкрепя Казахстан не, не, но в крайна мисля, че затварянето и подвеждането под отговорност и хвърлянето в затвора на синдикалисти е най-доброто нещо, което може да се направи. Така че трябва да подкрепим. Disgusting. Um... Отвратително. Няма ли повече желаящи да вземат а, думата? В такъв случай а, господин Клау от Европейската служба за важна дейност. Искате ли да кажете нещо? Благодаря, господин председател. Бих искал също да благодаря на госпожа Яконсари за този доклад. За нас Казахстан е страна, която е много важна, има стратегическа а, геополитическо положение и стратегически партньор в Централна Азия. Това е също така един важен търговски партньор за Европейският съюз. и най-важният търговски партньор, толкова колкото всички други събрани заедно. Същевременно страната играе централна стратегическа роля в Централна Азия като цяло и също така е важна от енергийна гледна точка, така че необходимо е да засилиме нашите отношения в много области, включително и да задълбочим политическият диалог, да има по-разгърнато сътрудничество в областта на съдебната реформа. Трябва да признаеме, че разбира се има тревоги, що се отнася до човешките права. колкократно бе споменато отношението прямо представители на профсъюзите. Проблема бе повдигнат много ясно пред нашите казашки партньори. Ние също така Казахме, че трябва да се прилагат стрикно принципите на МОД и че това ще се отчита в диалога, който водим с нашите партньори. От 1 януари 2017 година влезе в сила новото споразумение. А, а, събраните е, за някои продукти отпаднах още през декември 2016 година, благодарение на усилията на казашката страна. Новото споразумение е, е необходимо предвид постигнатия напредък и виждам, че е, вашата комисия като цяло изразява подкрепа за това. Благодаря, господин Као. Няма други желащи да вземат е, думата. Краен срок за внасане на изменения 4 е септември, 12 часа. На 9 и 10 октомври ще разгледаме а, а, тези изменения и на 10 ноември ще гласуваме. Давам думата на госпожа Яконсари. Само с няколко думи бих искала да благодаря на всички колеги за конструктивните мнения и ще които ще ми позволят да усъвършенстват доклад. Казахстан е важна за нас страна. Вярно е, че има проблеми. Е, и най-вече, що се отнася до основните е, европейски ценности, на които държиме. Благодаря, госпожо. И минаваме към следващата точка от дневния ред, точка номер 6. Разполагаме с 20 на минути. Става дума за дебрифинг относно изборите в Кения. Както знаете, изборите се проведаха е, на 8 август е, от 1991 година насам 6, път, 6, е, из, 6 пъти бяха провеждани избори в тази страна. Господин Кенията спечели 54% от гласовете. Госпожа Мария Шакъв беше ръководител на делегацията. Бих искал да кажа, че изборите се проведеха при сложни условия. Много кратък беше срока за подготовка и трябва да израза моето възхищение от това, че кениците успяха да се организират и въпреки проблемите, въпреки упражнения на известен натиск, видяхме, че демокрацията може да функционира в Африка. Бих искал също така да да кажа, че нямаше насилие и се надяваме сега, че ще има управление, което да а, обедини а, представителите на властта в името на благото на кенийският народ. Госпожа Шаке, някой благодаря и а, можахме да се срещнем с някои от вас по време на а, тази мисия. Ще се опитам да бъда много кратка, за да можем да отговорим на въпросите на колегите. Европейският съюз изпрати една голям, а, голям екип от а, 30 наблюдатели депутати и е, наши асистенти. Е, тези важни е, избори се бяха организирани в в един много сложен контекст на насилие. През 2010 година бе прията новата конституция с съгласно която трябва да има по-добро разпределение на властта, на представителността и по-добро разпределение на ресурсите. Въпреки новите разпореди на Конституцията. Имаше много чувствително напрежение и е, не можа да бъде превъзмогнато е, да бъдат превъзмогнати е, проблемите и известно насили. ресурсите не бяха справедливо разпределени. Силите на реда упражниха известно насилие спрям, по време на мирни демонстрации. Повече. Но кенийците бяха желаяха да гласуват и искаха тези избори да се ем, превърнат в символ на демокрацията. В деня на изборите бяхме свидетели на хора, които седяха на опашки в продължение на часове, за да могат да изразат своят е, избор. А, нови технологични методи бяха въведени за регистриране и отчитане на изборните резултати. Тези обаче нови технологии не можаха да преодолеят липсата на доверие между различните партии. Няколко седмици преди а, изборите а, бяхме свидетели също така на брутално убийство на член на избирателната комисия. А, и съответно използването на новите технологии не беше много резултатно. Всъщност, в момента Върховният съд трябва да вземе решение относно жалбите, които са подадени за нередности, включително и за начина по който са представени резултатите от изборите. Ще продължиме да наблюдаваме начина по който работят институциите и как се справят с предизвикателствата, включително начина по който ще се вземат решения от Върховния съд. Бих искала също така да подчертая че имахме отлично сътрудничество с мисии на други международни организации, включително на Африканският съюз. Британската общност също бе изпратила своя мисия, както и други международни организации и отделни делегации, като Американската делегация, с която е, направихме и съвместни изказвания. Но, разбира се, всяка една мисия работеше е, в рамките на своят мандат и е, мисията на Европейският съюз действаше независимо. Всички документи, включително и през комуникета са на ваше разположение, но ако имате въпроси, съм готова да отговоря на вашите въпроси. Благодаря, Маритю, за доклада и за работата, която свършихте по време на посещението на мисията в Кения. А сега ще дам думата на Желина Зурко. Благодаря, господин председател. Бих искала да благодаря на Мариче за изчерпателният доклад относно нашата мисия в Кения. Бих искала да ви благодаря на вас и да благодаря на секретарията за отличната организация за срещите, които бяха организирани с представители на гражданското общество, с представители на други мисии, с представители на властта. И още веднъж бих искал да благодаря на ръководителя на нашата делегация, който а, така проведе разговори, преговори в един, а, една конюнктура, която не беше много лесна. Да, наистина имаше напрежение, имаше известно насилие в дните, които по, а, последваха изборите. Същевременно Изборите бяха добре проведени. Мисля, че за всички нас това посещение по време на изборите беше от голям интерес. Наистина беше един изключително положителен опит за всички нас и се радвам, че можах да участвам в работата на тази делегация. Имам още двама колеги бих искали да се изкажат. Господин Гала. Благодаря ви за направените разяснения. Имам два въпроса. Първият е свързан с етническото измерение. Може ли все още да кажем, че по-голяма част от избирателите продължават а, да гласуват а, по, на племенен, на етнически принцип? Това ли е още водещия фактор в страната? Това е първият ми въпрос. И вторият ми въпрос е свързан с оценката на медийното отразяване и медийните оценки на проявите на различните кандидати не винаги проверяваме достатъчно надлежно как се отразяват проявите на кандидатите в аудиовизуалните и печатните медии. Какво беше положението, как бе, еднакво ли беше медийното покритие на президента и на опозиционните кандидати и дали това може по някакъв начин да се отразило на изборните резултати? Благодаря. Мисля, че Марича Шаки може да отговори на въпросите ви, но преди това да давам думата. Всъщност не още двама колеги искат да вземат думата. Анна Гомеш и след нея Чарлз Так. Да, също бих искала да задам въпрос на Мариета и да благодаря и на нея и на всички колеги, които взеха участие в тази мисия в Кения. Би ли могла да ни каже какво се случи след изборите, а именно мерките, които бяха предприяти е, за обявяване за, непротив... за противозаконни на неправителствените организации. Струва ми се доста непоследователно предвид основната цел на този демократичен процес на изборите. Благодаря ви, чао Станък. Аз бих искал да задам въпрос, свързан с Международния касателен съд и събитието от преди 10 години, 1200 души бяха убити по, брутални, по брутален начин, а 600 000 души бяха вътрешно разселени. Господин Кенята беше подведен под отговорност от Международния законодателен съд, но ам, обвиненията бяха ам, отменени, не вече защото кенянският правителство откажа да предостави нужните доказателства. Сега се питам дали Международният даден съд има повече авторитет в Африка като цяло и в Кения и как може тук нататък да се борим с безнаказаността. Очевидно е, че голямата част от а, обвиненията и съдебните производства, които ще се водят от нататък, ще бъдат в Африка и Кенята трябваше да служи за пример. Струва ми се, че Международният наказателен съд беше създаден с много добрите намерения да сложи край на безнаказаността, но ми се струва, че в момента съда не се ползва с нужната подкрепа от редица африкански ръководители. Така че въпросът ми е, беше повдигнат изобщо този въпрос в рамките на наказателната, извинете, на мисите за наблюдение на изборите. И накрая господин Кукан. И аз имам един въпрос. Колкото чухме, изборният процес в страната е бил доста безпроблемен, но знаете, че в Кения никога няма скучни избори. Дори когато изборите преминат добре, това, което следва от там нататък е, е в по-голяма или по-малка степен ужасяващо. Разбирам, че в този случай това, което видяхме след изборите, беше задоволяващо. Споменахте, госпожо Шаке, че имаше добро сътрудничество с международните неправителствени организации, които са взели участие също на поведението на, изборите. Което е добре, но дали те оценяват по същият начин на изборите, ние като цяло имаме доста по-строга позиция, при отразяване на ситуацията. Питам също така дали сте имали възможност, дали е има някакво структурирано сътрудничество между нашата делегация и другите делегации. Понякога се случва да има съвместни изявления. Как беше разрешен този въпрос по време на изборите? Господин Галер зададе много добър въпрос. Въпросът ми е да, в голяма степен политическите партии продължават да се придържат към племената, едното подкрепят кината, другите от Динга. Така казвам, може би това разноличение не е толкова красноречиво, колкото в миналото, но продължава да съществува. Благодаря ви. Благодаря на Едвард Кукън. Споделям мнението ви, но най-добре е Мариче Шаке да има възможността да отговори на някои от тези отлични въпроси. Благодаря ви за въпросите. Те подчертават колко много колко внимателно следите положението в страната. Ще започна с един от най-важните аспекти, а именно, че етническият фактор продължава да основен фактор за самоидентификация в страната. Отговорът е там една страна. Обаче има и нови възможности, тъй като много млади хора в Кения днес живеят в градовете и има по-голямо смесване между етническите групи са тези млади хора. Срещнах се с млади хора, с българи, които заявиха, да, преминахме, заличихме от части етническите граници, което не се харесва на родителите ни, но това е положението. Така че нещата се променят, но за тези млади хора трябва да имат и повече доверие в демократичната система, за което са нужни повече от а, избори. И за това а, подчертах и в пресконференцията наличието на апатия сред младите хора. Те са напълно наясно с а, проблемите като корупцията, а фактът е, че се плаща на участниците в политически митинги, което вероятно не отговаря на представата на тези млади хора за истинска демокрация. И ми се струва, че те имат правото да мечтаят и да имат по-големи амбиции за демократичното бъдеще на Кения. Медийното покритие е въпроса, който много вълнуваше нашата мисия за наблюдение на изборите. Имахме дестима специалисти, които следяха не само националните медии, но и медиите на местните езици. Ние следяхме в реално време дали имаше риторика на омразата и как се отразяват към предприятната кампания. Като цяло смятаме, че обществената телевизия даваше поравно медийно покритие на двамата водещи кандидати. До последна седмица преди изборите, когато правителството и партията на правителството получи повече внимание, при останалите медии е много по-сложно положението, но и трудно може да се очаква от подобни частни медии да имат безприсъдността, с която, която се очаква от обществената телевизия. Друго предизвикателство е свързано с отговорът на нашата мисия. Европейският парламент има много ясна мисия за наблюдение на изборите по безпристратен начин, но с много строи критерии. Бяхме поканени да участваме в избирателната мисия и да кажем дали кинеските власти са спазили своите законови изисквания, обаче има и много сериозни несправедливости, които са много голям проблем в страната, които разбира се отразяват на изборите, но е много по-трудно да се каже конкретно кога това се случва. И тук стигаме до въпроса на Анна Гомеш за събитията след изборите и казаното от колегата Кукан, а именно често прегов... изборите в Кения преминават много добре на самия изборен ден, хората проявяват огромно търпение и искат да вземат участие в определенето на бъдещето на своята своята страна, но след изборите започват протести и прояви на насилие и от силите за сигурност и полицейските сили. Все още не сме наясно колко точно хора са загубили живота си в тези сблъсъци. Много са различни данните. Може би сте чули по новините, че бяха открити трупове в езерото Виктория на хора, които са били застреляни с огнестрелно оръжие и подобни събития, разбира се, са много притеснителни. Дали има опасност НПО да бъдат засегнати от, от, от отнемане на лицензите им. Да, това е вярно. Ние изказахме мнението си, защото подобно отнемане на лицензите не само възпрепятства НПО да вършат работата си, а бяха засегнати НПО, които в най-голяма степен бяха склонни да оспорват изборите в а, жалбата подадена до Конституционния съд и се опитахме да възпрепятстваме подобни мерки. Също така ясно заехме позиция, когато видяхме, че имаше нападение срещу съдебната система. Забележително беше фактът, че Върховният съд в, Кенията, две, в Кения, извинете, две седмици преди изборите сметна за нужно да излезе с много ясно изявление за независимостта на съдебната власт в страната. В момента, както казах, тече производство пред Върховния съд и решението от, на това производство ще бъде от много голямо значение за авторитета и безпри, безпристрастността на съдебната власт система. Много усили бяха положени за обучаване на специалисти по изборно право и се надяваме да видим конкретни резултати от тези усилия. Тя остана наказателен въпрос Международния казателен съд. Въпросът ми беше много общ, свързан с авторитета на Международния казателен съд в Африка, но нека да кажа това, което видях в Кения. Честно казано, темата е по-скоро табу. Властите очевидно оспорват авторитета, дори когато се спомене, когато има и най-малък намек за производствата между наказателен съд, незабавно се сблъскваме с опозиция, въпреки че знаем, че Международен съд е независима институция, подкрепяме неговото, неговата институция, но през 2013 година тонът в Кения предвижда беше, че международната общност и Международният касателен съд са част от някаква обща конспирация, насочена срещу страната. Сега вече малко се променила риториката и се предвижда някаква се, се появяват притеснения за безопасността по отношение на престъпленията след изборите последния път дори и националните препоръки не бяха спазени и това е тема, която не бива да пренебрегваме от тук нататък. Има един друг по-общ проблем, който трябва да засегнем става дума за средствата за подкрепа на Кения. Изисква се от нас не само да присъстваме, когато има опасност от насилие и когато спешно трябва да се обърне внимание на събитията в страната, но имаше искане по-постоянно да присъстваме, за да се опитаме да, да помогнем за преодоляването на разграниченията и да допринесем за постигане на мир. Водещите религиозни лидери, непредседни организации, водачите на организации на жените и на млади хора се опитват да работят в тази насока и би следвало да ги подкрепим с нашите познания и техническа подкрепа. Би следвало също така да направим оценка и контрол на разпределението на властта чрез процеса на децентрализация, който беше предприят в страната. Не на последно място господин Кукан зададе въпросът как работим съвместно с останалите международни мисии за наблюдение на изборите и като цяло дали сме удовлетворени от това сътрудничество. За съжаление ми се струва, че това е много прост заключение ясно заявих кога смятам, че има проблеми с а, провеждането на тези избори, включително и структурните проблеми. Обсъдихме въпроса за нападенията срещу различни институции, като например съдебната власт, натискът върху избирателната комисия, като например недостатъчното предварително тестване на новите технологии, фактът, че имаше недостатъчна информация, предоставена на избирателите. Но, за съжаление, медиите обобщиха всички международни мисии за наблюдение и заявиха, че ние сме подкрепили провеждането на тези избори, начин, които те бяха проведени, което е много жалко, защото ние предлагаме един много по-подробен анализ. Разбира се, радваме се, когато има добри постижения, но и откровенно казваме, когато не са постигнати целите и намеренията на кенийското избирателно законодателство. През октомври ще излезем с окончателната си доклад. В момента тече производството във Върховният съд. Много е важно каква ще бъде решението много е важно, е последиците от това решение, така че прекалено рано да се каже каква е нашата оценка на тези избори. В, към момента направихме само предварително изявление, в което изказахме критики, но също така проявихме и доста конструктивен подход. Надявам се, че отговорих на въпросите ви. На разположение съм да ви допълня, ако имате допълнителни такива. Така казвам, съвместното изявление с останалите международни организации, както и нашите предварителни заключения са на разположение в интернет. Това е за сега. Благодаря ви. You, um, for... Благодаря. Маричи ще отговори на всички тези въпроси. Има ли други коментари? Не виждам такива. Ще обсъдим и по политическото положение в Източна Европа, а, Африка, извинете, днес или утре днес, ако не се лъжа. Трябва, според мен, да обърнем по-голямо внимание на региона на Източна Африка като цяло. Така, стигаме до следващата точка от дневния ред. Обменя на мнения за Австралия и Нова Зеландия с господин Гунар Виган, изпълнителен директор за Тихоокеанският регион на Европейската служба за външна дейност. So. Скъпи колеги, бих да приветствам за добре дошъл господин Гуна Виганд от Европейската служба за външна дейност. Поканихме го, за да представи текущо положение в отношенията ни с Австралия и Нова Зеландия и общите вътрешно-политически теми, които ни вълнуват и с двете страни. Всички знаем, че в отношенията на Европейския съюз и двете страни са здрави, активни и с исторически характер. Сътрудничеството ни е много широко обхващано, обхваща също тероризма, политиката в областта на миграцията и обежището, правата на човека, търговската политика, стандарти закон конкурса и много други въпроси. Има, има сключени официални политически споразумения, които хващат всичките аспекти на сътрудничество между Европейския и двете страни. Беше ам, предвиден ам, споразумението за отношения и сътрудничество, което беше подписано на 5 октомври. В момента разкрещаме и подготвяме резолюция като докладчик е господин Чарлз Данък. Второто разглеждане на проекта доклада ще бъде на 9 октомври в комисията АФИЧ. ще се гласува на следващия ден, като се очаква да се гласува резолюцията на пленарното ни заседание през месец ноември рамковото споразумение. Ще трябва да почака още малко, тъй като са предвидени допълнителни срещ... заседания между Европейския съюз и АСЕАН. Така да добележа, че не предлага господин Милан Мона да бъде определен за докладчик, като ще плати три точки за това. Ще обсъдим това предложение, ще вземем решение за вашето заседание на разширеното бюро на АФЕД. Като цяло, предварително се предполагаш аз да съм докладчик, тъй като нито една от политическите групи не прояви интерес, но междувременно НП промени своето мнение, но разбира се, решението ще бъде взето на следващото заседание на бюрото. Това е към момента от моя страна. А сега давам думата на Гунар Виган за около 10 минути, след което ще проведем дискусия по всички аспекти на сътрудничеството ни с Австралия и Нова Зеландия. Имате думата. Благодаря, господин председателю. Понякога не е толкова интересно да се говори за близки и приятели, отколкото когато се говори за приятели, които създават проблеми или предизвикват кризи. Да, Австрия и Нова Зеландия са наши близки приятели. Е, в Манила в началото на месеца се проведе форум, свързан с, с Централна и а, Източна Азия. Имаше, има споразумение, което трябва да бъде подписано. време е вече за това но трябва да бъдат уточнени още някои неща. Имаше е, срещи с господин Брауни. Благодаря на господин Танок, който е докладчик по темата. Благодаря му и за работата и по другите теми. Парламента отблизо следи какво се случва. Защо се сключват такива споразумения с близки приятели? Връзките между връзките с двете страни е, текат от е, години. И понякога, когато има резки промени или нещо се случва, сътрудничеството с такива партньори става още по- интензивно, още по-близко. Е, Европейския съюз и сътрудничи с двете страни по редица международни въпроси и поддържаме редовен диалог и с двамата партньори, като си има предвид как трудната ситуация в Тихоокеанския басейн. Диалогът е, е много интензивен, както казах. Надградили сме нашето председателство в Нова Зеландия вече на ниво посланник. През 59 та е подписана декларация за връзките с Нова Зеландия. След това има уредици изявления, свързани с сътрудничеството между страната. През 2007 беше подписано и друго споразумение. Споразумението с Нова Зеландия беше подписано през януари 2016 през октомври, поправя се оратора 2016 и от януари се прилага временно. Австралия е страна, с която Поддържаме партньорство от 55 години, най-вече економическо, стратегическо и политическо, като се концентрираме върху външните отношения и отношенията на двустранно ниво. Споразумението, което беше подписано наскоро ще измести партньорската рамка, която съществува от 2008 година. Съвместни комитети са създадени, за да следят за правилното изпълнение на споразумението. Може да създадат и, по-специфични подкомисии, ако е необходимо. И в, а, а, двете, и в двете договорни страни се очаква ратифицирането на споразумението. Споразумението с Нова Зеландия и партньорското споразумение с Австралия в началото не бяха приемани изцяло от тези страни. Ние искахме да се включват елементи, свързани с човешките права, неразпространяването на ядрени оръжия и така нататък, както и аспекти от външната ни политика, както и аспекти свързани с нашите интереси. Фокусирахме се върху области, по които можем да постигнем взаимно съгласие и по този начин отношенията ни с тези страни са последователни, що се отнася до връзките ни с трети страни. Това ще е от помощ, разбира се, за нашите представители, които преговарят по търговските споразумения. Тези рамкови споразумения са нещо повече така нареченият парк с Нова Зеландия, това е партньорското споразумение, ще надгради нашите отношения и ще отиде извън подкрепата, свързана с демокрацията, човешките права и върховенството на е, закона. Ние имаме много общи неща и в други области. Можем да работим съвместно и по въпросите, отнасящи се до глобалните проблеми, тероризъм, измененията в климата и така нататък. Всичко отива отвъд чисто економическите отношения, свързани с търговия и инвестиции. Отразява се, в договорите се отразяват от нашите отношения. Разбира се, има много инструменти, които можем да използваме в нашето взаимоотношение и да се опрем на общите ни интереси. В областта на отбраната и сигурността се сътрудничим вече много тясно поддържаме диалог по тези въпроси, както и провеждаме консултации на високо ниво. Има споразумение за участие с Австралия и с Нова Зеландия, така че да се улесни участието на страните в операции, свързани с отбраната и сигурността, организираната от Европейския съюз. Нова Зеландия даде своя принос по време на среща в Атланта. Има много предизвикателства, предизвикателства, идващи от трудни региони, като Афганистан, например, но Сирия, Русия, мирния процес и така нататък. На ниво ОНЕ също си сътрудничи много тясно работим като добри партньори по въпросите за човешките права. Искаме да бъде премахнато смъртното наказание, да се подсили ролята на Международния наказателен съд. Това беше въпрос обсъден и по предишната тема. Искам да подчертая конкретния начин, по който ние си сътрудничим с нашите двама партньори в Тихоокеанския басейн. Работим за подсилване на демокрацията. Комисарията Мимица, например, преди да отиде на среща на форума на свързан Тихоокеанския регион, ще се отбие в Нова Зеландия следващата седмица. В Юго-Источна Азия работим също в тясно сътрудничество с тези страни. Те са и наши а, тесни партньори в рамките на АСЕАН. Нашите интереси разширяват своя обхват. Работим съвместно по въпросите за правосъдието и външните работи. Работим по въпросите за премахване на радикализ... радикализацията. Няма да изреждаме и другите секторни сътрудничества. Те обхващат и транспорта, и околната среда. Има и научни сътрудничества между ЕС, Нова Зеландия, Австралия. Много успешни сътрудничества има, като има около 300 научни проекта на, на, в размер на 2,5 милиарда евро. 2,5 милиарда евро. Социалната закрила, социалните права и така нататък също са аспекти, по които работим съвместно. Рамката е правно обвързваща за на, що се отнася до глобалната и регионалната координация. Ние споделяме общи принципи и ценности поддържаме добри приятелски отношения, които ще ни помогнат да приведем на пред международния ни дневен ред. Надяваме се, че комисията ще подкрепи ам, споразумението, за да бъдат подсилени тези две важни партньорства в а, време, в което имаме проблеми в някои региони с партньорските партньорските споразумения. Благодаря ви, благодаря ви, че ми информирахте за връзките на Европейския съюз с Австралия и Нова Зеландия. Сега имаме около половин час да обсъдим а, тази тема. Първо, колегата Милан Мон има думата и след това и господин Танок. Господин Милан Мон. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Вегант за пълната информация, която ни предостави за нашите отношения с Австралия и Нова Зеландия. И в двете случаи, двата случая става дума за близки, приятелски страни, с които имаме отлични отношения. но А, важното в а, нашите отношения е не само това, че това са близки страни, които споделят нашите ценности, но и това, че те са страни, които са в регион, където се намира и Китай. Ние имаме и много добри економически връзки, които са много важни. А, те са положителни и за двете страни. Ние споделяме еднакви ценности, така че подписването на споразумението, на рамковото споразумение с а, Австралия е от огромно значение и това са наши всъщност естествени партньори. Важно е да ви задам следния въпрос. Какви перспективи а, е, разгръща търговското споразумение? Мисля, че е важно в а, е, момента да видим къде, какви са нашите позиции след оттеглянето на а, Съединените щати от а, Тихоокеанското споразумение – защото, както казах, нашите взаимоотношения и нашите, нашия търговски обмен в областта на е, ресурсите, на суровините, на селското стопанство са от огромно значение и по този начин ще позиционираме и е, по-нататъчните си е, търговски отношения с Китай, Япония и други страни от региона. Така че искам да ви попитам какви са перспективите и също така какви, какви са резултатите от форума на лидерите, който се проведе преди няколко месеца. Доколкото знам, Австралия споделя нашата позиция по отношение на Русия, Украина и Иран. Можете ли да кажете нещо малко по-конкретно по този въпрос? И какви ще бъдат конкретните мерки и каква ще бъде точно позицията на Австралия спрямо Украина, да речем? И на последно място, австралийското правителство разполага с много малко мнозинство. И коалицията не е много стабилна. И в Сената правителството разполага с много малка подкрепа а, дали това няма да има някакви последици за по-нататъчното развитие на споразумението? Благодаря ви, ако да ще ми отговорите на въпроса, господин През 73-та година, когато ам, Обединеното кралство се присъедини към Европейския съюз, някак си ам, това се възприе като отделяне на страната майка. Референдума за Брексит беше проведен, когато вече нещата бяха отвъд Нова Зеландия. Имаше срещи на високо ниво, като Разбира се, имаше представители на Обединеното кралство за договаряне на споразумението. Нова Зеландия беше шокирана от изхода на Брекзит и за това какви ще са последиците за тях. Премьерът Инглиш беше в Брюксел наскоро и каза, че Нова Зеландия ще продължи напред и ще поддържа си, тесни отношения с 27-те държави членки. Обединеното кралство съставлява 20% от търговския обмен с, с страната. Канада, друга страна от британската общност, бивша страна от британската общност, СП, а и СЕТА са двете споразумения, подписани с Канада. По едното аз бях докладчик по SPA. Бяха посочени намерения за сключване на споразумение, за сключване споразумение с свободна търговия. Това беше във връзка с споразумението СЕТА, което беше включено, сключено с Канада. Има много хора в моята страна и в моята партия, които смятат, че Брексит няма да се отрази на Канада, Нова Зеландия и Австралия и ще се сформира един клуб – на страните от британската общност, но трябва да се види каква е реалността, какви са политическите развития. Нова Зеландия е страна, която много далече от нас, но споделя нашите ценности, участва активно във всички области, които се обсъждат, участва в много мисии на ОНЕ Може би, докато се стигне до приключване на преговорите за Брекзит, споразумението вече ще е сключено и Обединеното кралство ще трябва да започне преговори за двустранни търговски споразумения. Um, Споразумението парк, споразумението за партньорство ще засили диалога в политическата и економическата област, ще обхване науката, културата, образованието, ще има размяна на данни, управленски опит, ще се работи за управлението на мигрантските потоци, ще се работи за противодействие на тероризма. Това са всички аспекти, които ще бъдат обхванати в тези споразумения с Австралия и Нова Зеландия и ще ще се очерта един общ подход за справяне с всички тези въпроси. Аз няма какво да попитам, защото всичко стои така, както беше представено още и по времето на обсъждането, изготвянето на доклада за партньорско споразумение парк, нещата бяха такива. През следващите е, години е, ще има и допълнителни развития. Благодаря на Чаро Станък. Сега преминаваме към председател на политически групи, господин Гореано. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на господин Виган за изчерпателното представяне и на господин Танък за всеобхватния доклад. Всички сме на мнение, че Нова Зеландия е партньорска страна. Ние сме част от едно семейство, макар и да ни разделя половината свят. поддържаме задълбочено економическо, технологическо сътрудничество с тази страна. Централна и Южна Азия са новият економически център на света с много инвестиционни потоки, потоци и партньорството споразумение с което ще гласуваме в скоро време, е важна стъпка напред по, в посока на търговските преговори, които в момента обсъждаме и по което преговаряме. Да, търговските споразумения в момента не са много на мода, но те са необходими, така че радвам се, че е, сме постигнали консенсус тук в Европейският парламент между различните политически групи относно необходимостта от споразумението с Нова Зеландия. Това е нова крачка и важна крачка напред към едно е, всеобхватно споразумение за свободен обмен. Благодаря, господин Горяно. Ана Гомиш. Благодаря, господин Викант. Бих искала да ви питам дали в контекста на преговорите Европейския съюз поставя въпроси, свързани с избягване плащането на данъците, данъчните убежище и борбата срещу тероризма в преговорите с тези наши два партньора. Мисля, че това е от огромно значение, особено след Панама Ликс. така че това е от огромно значение в преговорите с е, Австралия, особено с Нова Зеландия, предвид е, и е, правната уредба, която е наследена от Великобритания и, как, и какви ще, какъв мониторинг ще може да бъде упражняван. И какви са перспек, перспективите и, и как, как тези два партньора смятат, че ще се развият техните региони, какво ще бъде влиянието на Китай. Знаеме, че всички се, така сме разтревожени от все по-разгърнатото влияние на е, Китай и случващото се в е, Северна Корея също ни тревожи. Аз бях неодавна в източен Тимор с ръководейки мисия на наблюдатели за изборите и там се бе зададен въпрос относно очертаването на границите, че това ще стане скоро. Те са заинтересовани предвид а, ресурсите, които се намират в този регион. Господин Нарт, благодаря господин председател. Австралия е, е важна регионална сила в Южният Тихокински регион. и която играе огромна роля предвид а, ролята на Китай в а, регионите и особено, що се отнася до е, конфликта е, в е, региона относно островите. Централния Тихи океански след се развива в юж... Така че острови като Ваняту, Керебити, кои са кондоминиум, кондоминиони. И в, те, в този регион влиянието на Китай се увеличава. Не, не само от економическа гледна точка, но а, има възможност дори за бъдеще за някакво стратегическо присъствие на Китай на тези острови. Така че каква е позицията на Австралия относно е, намеренията и евентуалните, евентуалните действия на Китай в е, този регион? Благодаря ви, господин Бухнар. Докладът е, господин Соле първо има думата. Благодаря, господин е, председател. Благодаря, господин Вигант, за вашето представене. Аз приветствам е, всеобхватното споразумение между Европейския съюз и Австралия, както и развитието на отношенията с Нова Зеландия. Е, и макар тези страни да са много далеч от Европейския съюз, те са наш, те са близки партньори, които споделят е, нашите приоритети и нашите е, ценности. Така че трябва да подобрим и задълбочим отношенията си с тях тази, това ново рамково споразумение и споразумение за партньорство трябва да спомогнат да решиме съвместно глобалните предизвикателства. Бих искал да задам няколко въпроса относно тези съвместни предизвикателства и по-специално предизвикателствата областта на околната среда как предвиждате в рамките на рамковото споразумение мерки срещу промените в климата, мерки за защита на биоразнообразието и мерки свързани с управлението на морските и океанс, океанови ресурси. Това са глобални предизвикателства които обаче са от основно значение. Смятам, че има възможност да работиме съвместно с тези две страни за преодоляване и справяне с тези предизвикателства. Джеймс Кауър. Благодаря, господин председател. На 20 Нова Зеландия и правителството на Нова Зеландия подкрепи Брексита. И така, че бих искал да знам какво мисли господин Виганд може би това ще доведе до някакво закъсняване на подписването на споразумението с Европейския съюз. Какво мислите, господин Веган, по този въпрос? Още един колега би искал да зададе въпрос, господин Бухнер. Благодаря. Искам само да кажа няколко думи, тъй като повечето от това, което исках да кажа, вече беше казано. Имаме търговско споразумение, по което, кое, което в момента преговаряме с Австралия, но има някои проблеми, свързани с околната среда. Искам само да ви припомня проблемите, свързани с уран, и а, проблемите свързани с а, туземското население и а, също така а, излиш, из, излишъка на мляко на прах, който с който имаме в нашите страни, в Германия, в други страни, благодарение на някои странности и странно поведение на тези страни. А, така че в момента ще продадем, да, да речеме, ще, про, ще продадеме това мляко напрях на Япония, но след като а, под, под, подпишеме споразумение с Нова Зеландия, ще имаме същия проблем. Ще получаваме мляко на прах от Нова Зеландия, което Германия ще трябва да препродава след това на Япония. Кажете ми, не е ли това странно положение? Благодаря, колеги господин Вигант, имате 10 до 15 минути, за да отговорите на колкото се може повече въпроси. Имате думата. Благодаря за тези въпроси. Първо ще, ще се спра на въпросите свързани с Китай и споразумението за свободен обмен. Сега, преговорите по споразумение за свободен обмен все още не са започнали, но междувременно се извърши много обемна подготвителна работа по съдържанието на споразумението, за да можем да поискаме един конкретен а, мандат. Предподготвителната работа приключи и имаме много така съвместни и единни позиции по някои въпроси като комисията ще наблегне на чувствителните проблеми. Вече се приключва работата, за да може да започне преговорите в скоро време. Надяваме се, че препоръка към съвета ще бъде представена след няколко седмици. И след като съвета вземе решение. Се надяваме преговорите да могат да започнат още през настоящата година. Това е за сега. Става, става дума за рамковото споразумение. И не бих искал да навлизам в повече подробности тъй като не съм експерт по чисто търговските аспекти. Второ, нашата позиция спрямо Китай. Много от вас споменаха а, така напористото присъствие на Китай в региона – економическо, динамично присъствие. Китай се превърна в много активен търговски партньор и инвеститор в много от азиатските страни и в целия регион като цяло. В страни като Малази, Малазия, Филипините. Колкото до Тихоокеанският регион, там не толкова търговията е, е от основно значение за Китай, колкото е, е, риболова. И това може да доведе в скоро време до изчерпване на някои запаси. За това е необходимо да наблегнем на устойчивото управление на рибните запаси. И Австралия и Нова Зеландия могат да бъдат наши партньори в а, тези усилия. Така че много, много е важно чрез нашите партньори да отстояваме нашите принципи в този далечен регион. От изток, изток от Австралия до Южна Америка. Така че това са цели, които трябва да отстояваме заедно с Нова Зеландия и Австралия. Колкото до геостратегическото и геоекономическият подход, упражняван от Китай, мисля, че няма така раз, разминаване в а, анализа, който правим, но не искам да навлизам в подробности, тъй като в момента не обсъждаме позициите и подходите на Китай, а споразумението с Австралия и Нова Зеландия. Що се отнася до другите въпроси, въпросите зададени от господин Милан Мон, неодавно проведеният форум между Европейския съюз и Нова Зеландия и Австралия. И Австралия. Беше събитие от голям мащаб. Проведе се в Австралия и в е, е, Брюксел при широко присъствие, включително и на много депутати от Европейския е, парламент и, и спомогна за, за по-тесни връзки и под форума спомогна също така за сближаване на нашите общества, което в крайна сметка беше и, и целта. И следващата такъв форум ще се проведе до година в Европа. Колкото до Русия, Украина и Иран, вие повдигнахте този въпрос и госпожа Гомеш също така зададе въпрос на тази тема. Обсъждахме тези проблеми с Нова Зеландия и Австралия. От е, тяхна страна има подкрепа за нашите позиции спрямо Русия и Украина и има сходство на позициите относно близкоисточните проблеми. И Същото въжи и за отношенията е, отношението спрямо Северна Корея. Но бих искал също така да ви спомена няколко думи за нашето участие в е, срещата на високо равнище в Азия, Юго-Источна Азия. До сега Европейския съюз не беше участвал в подобни форуми за пръв път. пред, председателя на Европейският съвет участва в в работата на срещата на високо равнище в Манила. Някой от вас споменаха някои проблеми, свързани с национални политики, Да, наистина коалицията не е много стабилна в Австралия. И това е възможно да бъде причина за е, предварителни избори в за избори в Австралия, но е нещо, което аз не бих искал да коментирам, защото не е моя работа. В Нова Зеландия също ще има избори, не толкова скоро, но просто не, би, не, бих, не бих могъл да да коментирам тези събития, тъй като съм а, а, служител на Европейската служба за външна дейност, колкото до борбата с а, тероризма. Имаме специал, Член 37 е посветен на прането на пари, а член 32 на борбата с тероризма. така че има договореност да бъдат приложени всички мерки за предотвратяване и използване средствата средства и а, пране на пари за криминални и престъпни дейности. Така че всички тези проблеми са включени в обхвата на споразумението, колкото до а, не избягване плащането на данъци. Този проблем не е специф, изрично упоменат, но проблема ще бъде обсъждан в съответния формат. Знам а че мнението, че Австралия и Източен Тимор не споделят абсолютно еднакви виждания относно очертанието на границите, но има сближаване на позициите. Колкото до Ам, пазване на биоразнообразието и управлението на риболова. В член 45 са включени конкретни разпоредби за задълбочаване на сътрудничеството в тази област и в областта на морската среда. Господин Бухнер, не бих могъл да отговоря на вашия въпрос, тъй като не разполагам с необходимата информация, свързана с млякото на прах и реекспорта му. Колкото до споразумението за свободен, за, за свободен обмен. Труд, трудно беше да постигнем е, подкрепата на всички страни, но преди, надявам се, до края на годината да можем е, да имаме съгласието и подкрепата на всички, така че както постигнахме съгласие за Япония. Се надявам, че ще ни помогнете да постигнем същото за Австралия и Нова Зеландия. Благодаря ви, господин Викант. Няма повече въпроси към вас. Благодаря ви и успех. Мисля, че всички даваме сметка колко важна е тази част от света за нас в Европейския съюз от стратегическа гледна точка. така, колеги, продължаваме с следващата точка от дневния ред. Почти сме на време. Питваме към точка 8. Представяне на информация относно мисля за наблюдение на изборите в Източен Тимор. Парламентарните избори в страната се проведоха на 22 юли, а президентските избори на 22 март източните Тимор, както знаете, е независима държава 2002 година насам, като първата страна обявила независимост през новото хилядолетие. Много беше труден пътят на страната, но тя постигна на напредък, преди големите предизвикателства, които я очакват в целият регион. Двете мисии за наблюдение на изборите бяха водени от Исаскун Билбао, а делегацията на Европейския парламент присъедини към двете делегации. Беше председателствана от госпожа Анна Гомош, от групата на системократите, която е наблюдавала четвърти подред избори от 2008 година насам. Госпожо Гомеш, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Скъпи колеги, действително за мен беше удоволствие за пореден път да съм в страната и да наблюдавам изборите. Истинско удоволствие, тъй като установихме значителен напредък по отношение на процедурата и на доверието на гражданите в избирателния процес. Много се радваме, когато изборните власти действително искат да се справят добре, когато вземат предвид препоръките, които са направени от страна на наблюдателите и съжалявам, че колегата Исескум Билбао не е днес сред нас на заседанието ни. Тя ръководеше екипа на Европейския съюз по отличен начин и слушахме отлична работа. Взаимодействието между дългосрочната ни мисия за наблюдения с властите, организиращи изборите, действително дали добри резултати поради наличието на истинска воля за постигане на добри резултати. Това а, бяха вторите избори, които бяха организирани, включително не само от властите в източен Тимор. Първите такива бяха през март тази година. Това бяха президентските избори. Преди това изборите винаги са били организирани от а, националните власти с много голяма подкрепа от страна на ООН. Така че тази година за първи път властите на източен Тимор организираха сами а, и президентските и парламентарните избори и действително бяха много добри резултатите с много високо равнище на избирателна активност. Процесът беше много прозрачен гледна точка на преброяването на гласовете. Знаем, разбира се, че често проблемите са именно при преброяването. Често наблюдателите се скъточават само върху това как протичат сами избирателен процес в избир... Е, изборния ден, а преброяването на бюлетините малко се пренебрегва, но случаят не беше такъв тук. Целият процес на преброяване беше изключително про... прозрачен на равнището на избирателните секции, на областите и на национално равнище. Интересно беше, защото резултатите бяха много интересни. До сега управляващата водеща партия загуби само с 1000 гласа. И въпреки е, това резултатите не бяха оспорвани, защото процесът беше толкова прозрачен, имаше повторно преборяване, но никой не постави под е, въпрос самите резултати, тъй като е, Националната избирателна комисия представяха резултатите в момента, в който ги получаваха на провинциално и на областно равнище. Те ги обявяваха по телевизията и на всеки един етап хората бяха наясно как се разпределят гласовете за различните политически партии. Имаше, разбира се, няколко елемента, които а, трябваше да отбележим. Например, въпроса за финансирането на политическите партии трябва да се определи граница за възможният размер на даренията, защото в дългосрочен план може да се доведе до поставяне под въпрос на прозрачността. Все пак говорим за една държава, която все още работи за изграждане на своят институционален капацитет. Има също така и много чуждестранни интереси и се предоставят големи е, мащабни средства на политическите партии, което разбира се е, води до проблеми с отразяването от страна на медиите на събитиите. Отбелязахме колко важно е да имаме, да има страната добре функциониращо законодателство за борба с корупцията. Към момента има такъв закон, но той не се прилага изцяло. Трябва да се гарантира пълно прозрачност на финансирането, което получава политическите партии и политическите ръководители. Знаем, например, че австралийците, китайците и индонезийците имат огромни економически интереси в региона, които действително биха могли да повлияят отрицателно на демократичния процес, ако не се погрешим повече за прозрачността и ми се струва, че а, хората действително се вълнуват от темата. Почертахме и един друг проблем, който установихме, а именно фактът, че листите на политическите партии не бяха официално публикувани, предварително. Те бяха публикувани, но не официално, и това би могло да има последици за представителството на жените. Говорим за държавите, в които има най-високо равнище на процент на жени в парламента, благодарение на ООН, които въведоха много ясни мерки, за да се гарантира тази квота, но може да има и отстъпление от тези изисквания, ако не се гарантира, че избирателните листи се публикуват официално, както това е предвидено по закон. Така че трябва да се обърне малко повече внимание на този въпрос. Установихме също така, че имаше доста оспорвани дебати по време на предизборната кампания за бъдещето на страната и стратегическите възможности, които стоят пред нея, а именно по отношение на устойчивото развитие и също така си дадохме сметка, че основната предизвикателство пред източния Тимор си остава образованието. Не само защото страната има щастието да има преобладаващо младо население, което се нуждаят възможности, но и защото това е истинското богатство на страната и подобряването на грамотността, особено на, по отношение познанието на официалните езици, е от съществено значение, за да могат да функционират институциите на страната. Ще приключа с а, тези заключения. Пак казвам, за нас те бяха много положителни и сътрудничеството ни с дългосрочната ни мисия за наблюдение беше отлична, благодарение на работата на колегата Кун, но и на отличният екип, който работи на място в източен Тимор. Бих искал обаче да се възползвам от тази възможност, за да изкажа притесненията си за една област, по която е нужна подкрепата на Европейския съюз, не само от някои държави членки, като моята, но на Европейския съюз като цяло. Имаме нужда увеличаване на капацитета в страната и става дума за съдебната система. Говорим за грамотност и професионални познания в официалният език на страната, португалския, който е много, като цяло в момента е нездоволително това равнище, особено драматично е положението в съдебната система. Имаше едно дело, което е свързано с португалски обвиняем, който беше осъден. Запозната съм добре с делото, прочетох част от обвиненията и трябва да ви кажа, че португалският език, който се използва, е изключително незадоволителен. И аз като защитник на източен Тимор трябва да заявя, че не мога с чиста съвест да посветвам когото и да е било да е, инвестира в източен Тимор, докато не заработи е, правилно съдебната система. И това е нещо, по което бившата колониална сила, в случай Португалия, може да промени нещо. Европейския съюз трябва да се заема с е, темата и сериозно да помогне за подобряване функционирането на съдебната система, както показа делото, кое, на което споменах преди малко. Благодаря Анна Гълмеш за доклада за изборите в Тимор-Лесте. Колко човек искат да вземат думата? От НДП няма желаещ. Започваме с ЕКР и Чарлз Танък. Благодаря ви, господин председател. Очаквах да съм първият. Поздравление, Ана. Безспорно добре познавате източен Тимор. Самата вие сте много добре позната в страната. Често всъщност сме по-добре познати в чужди страни, отколкото в собствените ни такива. Разгледах резултатите и с интерес установих, че партията на Шанана Гусман, управляващата сега партия на практика е загубила изборите с по-малко от хиляда гласа. Действително ли беше, бяха прияти резултатите? Нямаше ли искания за повторно преброяване? Това наистина е много, много ам, резултат. В моята страна, например, ще има поне 4-5 преброявания, повторни преброявания на бюлетините. Все още не съм бил член на избирателната в мисля за гледане изборите в Източен Тимон. Това е една от, една от огромните ми желания, тъй като първата ми реч тук в Европейския парламент през 9 година беше посветена на Източен Тимон. Но се питам как се броят бюлетините в страната по електронен път или е? се броят на ръка, като се донесат а, а, бюлетините от избирателните секции. Питам се как се разрешава проблем с обояването в по-малко населените региони на страната. Благодаря на Чарл Станък. Хавиер Нарт. Estuve en la misión en Timor-Leste. И аз участвах в мисията в източен Тимор и наистина анализа на Ана е много точен и много изчерпателен. Там съществува корупция, а, има съдебна система, която е нестабилна. А, старите а, старите герои все още се, така, се, се, се зачитат и всяко всички участващи в политическия съживот са представители на едната или другата партия. И всъщност изборите всъщност е една привидна демокрация. Е, има привидна независимост на пресата и има привидна липса на насилие. важно е обаче те, как, какво, какво е гражданското общество? Има ли структурирано такова? За разлика от Кения, в източен Тимор има структурирано гражданско общество. За, за разлика от а, Кения, където имаме борба между две племена, този, това на Кенията е и, друг, и другото племе, и, и измежду тях има хиляди е, убийства. Докато в източно, източен Тимур наистина има едно организирано гражданско общество, което е, се опитва да наложи принципи и участва наистина реално в изборите. Благодаря ви, господин Нарт. Някой друг от колегите иска ли да вземе думата? It's Изглежда, че не. Ана Гомеш, искате ли да отговорите? Да. Има промяна на сравнение с миналото. И промяната е, че източен Тимор за първи път от 3 години насам а, е електрифициран. Цялата страна е електрифицирана, което е невероятно постижение след десетилетия на колонизация от страна на, моя, от страна на Португалия след окупацията от страна на Индонезия. Чак сега, преди 3 години, страната беше изцяло електрифицирана. И това, разбира се, променя и функционирането на системите за комуникация по време на изборния процес. Вече може да се използва интернет и системата действително работи. Не само онлайн, защото, разбира се, системата е подкрепена и чрез физическото преброяване на бюлетините, но като цяло системата поработи много добре, затова и хората толкова много се довериха на процеса и, както казаха Вернах, нямаше никакво насилие, имаше пълно приемане на резултатите. Шанан Гошмал вероятно беше шокиран. Срещахме се с него в деня на преброяването. Когато започна преброяването, неговата партия водеше значително в резултатите. Но разбира се, беше че това са само предварителни резултати. Обедена съм, че той сме беше шокиран от крайният резултат. Имаше, говореше се за повторно преповяване, но в крайна сметка не се стигна до там, защото хората до такава степен а, бяха уверени, че процесът е напълно прозрачен. Човек можеше да следи в реално време по телевизията как върви преповяването на различните равнища на местно и национално равнище че се стигна до толкова близки резултати, но в крайна сметка не се стигна до искане за повторно преброяване на бюлетините. При всички случаи, те първа започва дългият процес за съставяне на ново правителство. Доколкото аз съм наясно, все още няма ново правителство. Поради институционалната обстановка в обществото, като споменаеха и Нарът. Не бива да забравяме също така, че и до сега, де факто, правителството беше под контрола на Шаншана Гушмал, въпреки че той беше само министър, не беше министър-председателят. А, сега се очаква в Ретелин партията на съпротивата да поеме водеща роля, тъй като те спечелиха изборите, ще трябва сигурно някакво споразумение, възможно да има коалиция или може би не, ще видим какво ще се случи, но мога да ви уверя, че целият процес е изключително мирен и хората очевидно не се страхуват от а, факта, че все още няма ново правителство и нямаше насилие, както спомена и Хавиера. А това също е забележително постижение. Дължи се на фактът, че страната все още е изправена пред огромни предизвикателства, особено по отношение на разпределението на богатството. Затова и въпроса за корупцията толкова много вълнува населението. Но пак казвам, нямаше насилие, защото имаше известно преразпределение на богатството и а, условията, които доведоха до изпухването на насилие през 2007 година, вече не са на лице, което според мен е прекрасен, един прекрасен успех. Това разбира се не значи, че, тъга, че страната не се нуждае от подкрепа и смятам, че подкрепа на Европейския съюз би следвало да се насочи към областите, които действително ще подобрят изграждането на институционален капацитет. И в това отношение съдебната система действително е от ключово значение. Няма как да има истинско развитие и стабилни инвестиции в страната, без да се подобри съдебната система, без да се гарантира доверието в нея от страна на гражданите и от страна на чужденците, които биха били склонни да инвестират в източен Тимур. Благодаря ви. Не виждам други коментари. При това положение, скъпи колеги, стигаме до точка 9. Представена информация относно срещата на върха на Западните Балкани и процеса в Триест, среща с Микеле Джакомели, специален пратеник на Италианското министерство на външните работи на срещата на върха за Западните Балкани Разбирам, че тенарска делегация вече е в, в, в сградата, в че малко избързахме, така че ще ги изчакаме няколко минути и всеки момент ще пристигнат. Right, Уважаеми колеги, дами и господа, вече 11.25. Имаме един час, за да обсъдим следващата ни тема. Искам да приветствам посланика Микеле Джакомели. Той е специален пратеник на Италианското министерство на външните работи. Колеги, нека да ви припомня, че ние започнахме отново. Чарлз и Ана, знам, че се занимавате с източен Тимор, но сега трябва да насочим вниманието си към Западните Балкани. И така, господин е, Джакомели, специален пратеник на Италианското министерство на външните работи. Той е тук сред нас на 12 юли. Италия организира среща на върха в Триест. Там участваха 6 запад... държави от Западните Балкани, имаше и други 6 държави членки, присъстваха и комисарят Хан и Булк и госпожа Могерини редовно се обсъжда ситуацията в Западните Балкани. Наясно сме, че тези страни преминават труден процес на е, трансформация и е трудно страните да бъдат обединени. Европейския парламент подкрепи берлинския процес като част от общият, общия план за действие за бъдещето на ам, е, Западните Балкани. Парламентарният контрол е нещо важно за нас и той е много важен като част от берлинския процес, за да се гарантира легитимността, допълнямостта и допълнителната стойност, що се отнася до нашия ангажимент към постигане на стабилност и просперитет в бъдещите държави и членки. По време на тази среща бяха предложени конкретни инициативи е, за свързване на инфраструктурите, економиките и гражданите. Има нови измерения, свързани с тази среща на върха. Е, колегата Касталдо ръководи панел, организиран от Европейския парламент и той беше повре, проведен на младежкия ам, форум. В Лондон ще има среща на върха през 2018 година и италианското председателство на Берлинския процес ще постави следващите стъпки подготовката на този тази нова среща на върха през 2018. Благодаря ви за това, че ми давате възможност да представя информация за този престижен форум, свързан с срещата на върха по теми, по теми отнасящи се до Западните Балкани и процесите, които протичат в този регион, като тези процеси са известни като Берлинския процес. Е, каква беше структурата на е, тази среща на върха? Четири основни събития бяха организирани и четири съпътстващи е, мероприятия бяха организирани също така. Имаше среща на министрите по външните работи, както и среща на министрите по економиката, е, министрите на економиката, участваше и заместник министъра по транспорта на Италия. Австрия, Франция, Германия, Италия, Обединеното кралство бяха държави членки, които участваха както и Словения, разбира се, от една страна и от друга страна представителите на Западните Балкани. Имаше финансови институции, които бяха представени, Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и Европейската банка. Бяха обсъдени инициативите, свързани с районно електрическо море, енергийния съюз, както и ам, инициативата за младежите. Имаше пленарна сесия, на която бяха представени заключенията, както и резултатите от отделните заседания, като дискусиите ще продължат на ниво правителствени и държавни глави. Нефинансови инструменти бяха обсъдени за насърчаване на МСП. Около 350 предприятия от Италия и от Европейския съюз бяха представени. Имаше семинар, свързан с правене с корупцията. Имаше представители на съответните служби от Западните Балкани за справяне с корупцията. Им декларация беше изготвена, в която бяха отразени отделните ангажименти, които бъдат поети от всички страни. Имаше участие и на млади студенти. Еразъм Плюс е програмата, която също беше засегната по време на срещата на върха. Европейския парламент също беше представен и на 11 имаше а, среща с гражданското общество. Беше Проведен и диалог с външните министри на Италия, Косово, Босна и Херцеговина. Декларацията на италианското председателство има за цел да обхване ключовите елементи от срещата на върха, както и да бъдат посочени конкретните резултати. Ще цитирам някои от тях. Европейската комисия предвижда финансов пакет, който да бъде предоставен за следните инициативи, обхващащи енергийната инфраструктура, проект техническа помощ, също се предвижда в рамките на тези инициативи с 37,7 милиарда евро, финансирана на МСП посредством Западните Балкани. 48 милиона евро се предвиждат за този проект. Подписването на договорите от транспортните министри стана след като протече много дълъг процес, тъй като Босна и Херцеговина и Косово не можеха да подпишат. Въпросът с щаб-квартирата не беше уточнен и се надяваме, че ще бъде постигнат консенсус, за да се успокоят нещата в региона е, други процеси, свързани с интеграцията, бяха засегнати и това беше обсъдено от представителя на министерско ниво на страните от Западните Балкани. Ще може да се изчерпи потен... цялостния потенциал на ем, пазара, който наброява 12... 20 милиона души. На 26 август имаше заседание, на което се предостави най-новата информация по въпроса относно справянето с корупцията. Западните Балкани трябва да се справят с този феномен, както и с въздействието от него. Предприемачеството и частния сектор също бяха засегнати. Както казах, в Триест се проведе тържество, свързано с откриването на щаб-квартирата на секретарията който ще работи по въпросите за Западните Балкани. <clears throat> Като цяло резултатите не могат да бъдат измервани, но е важно да се видят какви са економическите резултати. Триест ще ни даде, срещу Триест ще ни даде възможност да поемем а, отново ангажимент към Западните Балкани и те да търсят възможност за интегриране в Европейския съюз. Много е важно да се подкрепят усилията на е, Средозападните Балкани за присъединяване към Европейския съюз. Трябва да се е, продължава да се прилага политиката на отворените врати. Има динамично сътрудничество между страните от Западните Балкани. Стремежа е да се установяват е, добри съседски отношения. Утре в Брюксел ще се състои друго заседание, което ще бъде много важно за развитие, бъдещето развитие на Западните Балкани. Предвиждат се стимули за справяне с кризата в някои от страните, например в Албания, както и за предаване на кризата в бивша Югославска република Македония. Говорим за това, че има тенденции да се преодолее миналото в Западните Балкани. Имаше възможност, възможност да се проведат срещи между правителствени и държавни глави, да бъдат споделени общи цели. Една от тях е свързана с европейското обединяване и преодоляване на пречките. Амбицията е да се гледа напред и да бъдат затворени раните от миналото. Не трябва да се забравят и други теми, които бяха засегнати, свързани с организираната престъпност, тероризма, радикализацията. Трябва да се противодейства на всички тези аз... аспекти посредством наличните инструменти. Фокуса падна и върху имиграцията. Това е едно предизвикателство, което се отнася до целия континент. Ще кажа няколко думи за бъдещото. Следващото председателство ще бъде поето от Обединеното кралство. Обединеното кралство може да разчита на цялостната ни подкрепа. Желаем му всичко най-добро. При подготовката на среща на върха в Триест проведохме редица срещи, които също изиграха своята важна роля. Срещите на върха, свързани с Западните Балкани, ще продължат да бъдат организирани. Трябва да се гарантира, че ще е, се целят конкретни резултати и ще се запазват е, контактите и връзките в важни стратегически области. Много е важно да бъдат проведени структурни реформи в Западните Балкани. Какъв формат ще се използва, не мога да ви кажа днес. Това ще зависи от редица фактори, включително и какво ще, е, какъв ще е подхода на следващото председателство. Ще видим как ще се развият нещата през следващите месеци. Ще бъде проведена и среща на върха по темите за информацията и технологиите. Ще има и трета среща на върха, е, свързана с научните постижения. И така, Още веднъж искам да подчертая своята благодарност към представителите на Европейския парламент, които съдействаха при организирането на срещата на върха в Триесте. Искам да благодаря на всички вас за проявеното внимание. Благодаря ви. И съм готов да говоря на вашите въпроси. Благодаря ви, господин Джакомели. Западните Балкани са регион от света, на който ние отдаваме голямо значение. Много колеги следят развитието в страните от Западните Балкани. Не сме не съм изненадан, че има деветима колеги, които искат да вземат думата и те ще я получат. Може би е най-добре да вземем няколко въпроса наведнъж. Вие ще отговорите и след това ще продължим. Някои общи коментари от моя страна. Аз а, следях дискусиите, а, които бяха проведени след среща на върха в Триест. Как може да отговорите на критика, свързана с берлинския процес, а именно, че се надценяват даденостите на място, в смисъл, че няма възможност за транспортна сигурност, транспортна свързаност, цифрова свързаност и така нататък. Може би да кажете някои думи по този въпрос. Имам конкретни коментари в допълнение. Вие ам, Казахте, че Босна и Херцеговина не са могли да се присъединят към споразумението, свързано с транспорт. На кога Косово и Израево ще успеят да се присъединят към това споразумение? Какво смятате по резервите на Косово, свързани с економическия регионален съюз? Те се опасяват, че ще загубят митниче, постъпление от, митниче, от митата. Може да кажете и нещо по въпроса за това, кога смятате, че Косово ще може да сформира правителство. Дори и най-големите приятели на Косово а, започват да губят а, търпение. Ще започнат господин Преда от ЕНП. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин Джакомели, за това, че ни представихте по... Както каза нашият председател, ние всички подкрепяме берлинския процес за Западните Балкани. Можем само да се радваме на напредъка постигнат в 30 за доближаване до Европейския съюз и дневния ред, приемането на дневен ред за ин, регионална интеграция. Дурешката конференция също е крат, крачка напред. Това е един, една пътна карта за задълбочаване на регионалната интеграция. Но мисля, че трябва много ясно да подчертаеме, че проекта за регионална интеграция не е альтернатива за присъединяване към Европейския съюз. Това е по-скоро крачка напред към Европейския съюз или а, предварително условие. Някои в региона смятат, че това може да бъде альтернативен ход вместо присъединяване към Европейския съюз. И въпросът свързан с Босна. Босна беше единствената страна от региона, която не бе в състояние да под, под, под е, пише споразумението за транспорта, бе отменено посещението на комисар Булк и по този за това бяха суспендирани средства за четири проекта. Като всичко това се дължи на съпротивата на Република Сръбска на Баня Лука, които искат да бъдат представени в преговорите не само от министъра на транспорта на държавата Босна, а от министрите на транспорта на различните общности. И по този начин всъщност те се лишават от финансиране. И това е това е абсурдно, в крайна сметка тази страна не може да говори с три различни гласа. Странно положение, наистина. И бих искал да знам дали след срещата в Триест бяха направени някакви усилия, не има някакъв напредък или ще чакаме чак до година, за да видим дали има някакво размърдване от гледна точка на Босна. Разбирам, че следващото заседание ще се проведе в Лондон. Странно място. Благодаря. Благодаря списъка на колегите става все по-дълъг, така че не повече от 3 минути, ако обичате, господин Флекенштейн. Господин председателю, може би ми трябва по-малко време. Съгласен съм с казаното от колегите, че Триест се увенча с успех и чухме какви са конкретните стъпки, които са предприяти. Относно подхода на господин Преда, аз съм съгласен с него. Говорим за това, че тук този процес допълва много добре и съпътства много добре процеса на интегрирането. Затова искам от комисията и от съвета да чуя какво точно искат да направят. Какво се случва с този процес на интеграция? Кога ще започнат преговорите с Албания? Искам да знам. Не, както господин Макалистер попита, кога смятате, че в Босния нещо ще се свърши, нещо ще случи, а ще попитам какво прави тази комисия, за да приведе на преден план самия процес. Имаме партньорски страни на, в Западните Балкани, казваме им какво трябва да направят и не правим достатъчно, за да им помогнем а, в изпълнението. И няма как да очакваме някакви, кой знае какви резултати от тези страни. Това свидетели станахме на това и през последните 10-20 години. А, разбира се, среща на върха от Триест. Някой казва, че се е отразила положително на Албания, ама какво се е случило? Аз нищо не съм е, видял е, или не съм добре информирал. Не виждам точно какво е това въздействие върху Албания. Чар Станък има думата. Благодаря, господин председател. Аз съм докладчик за Черна гора и ще се опитам да видя а, нощния влак, който свързва Белград и Подгорица. Да, прав е господин Преда, че не може да има два или три гласа, с които да се говори, макар че Европейския съюз вече е свикнал с това. Бих искал да задам един политически въпрос. Съгласен съм с годин Преда наистина, че берлинският процес може да бъде един начин тези страни да разполага с някакъв альтернативен вариант и да останат малко страни. Но Също като, като но обаче този процес трябва да бъде двустранен за а, задълбочаване на отношенията с Брюксел и помежду им и това е много чувствително. Сега. Аз бях помолен да лобирам от името на Обединеното кралство следващото следващото, следващата среща на високо равнище да се проведи в Лондон. Имаше много съпротива на това, защото някои смятат, че след задвижването на член 53 Великобритания да бъде домакин на подобно събитие, но в крайна сметка крайна сметка нямаше никаква реакция на преста, когато това бе решено, но а, в крайна сметка, докато продължи процеса на преговорите, Обединеното кралство запазва всички свои прерогативи. Господин Хейг настоя на ролята на, наша, на страната в а, а, региона и някои в Foreign Office смятат, че след Брексит, Брексит Обединеното кралство ще участва в голяма част от програмите, особено в региона. И Триест, който има широки връзки в региона, изигра тази роля, но и аз съм съгласен с господин Джакомети, че, да, че е добре да дадеме думата на още двама представители на политическите групи и после да отговори господин Фойгър. Благодаря ви. Искам да ви поздравя за организирането на конференцията в Триест. Триест е един прекрасен град. Аз съм живял там в продължение на 4 години с много богато минало и надявам се със светло бъдеще. Сега продължавам да говоря на словенски. бих искал да кажа, че моята страна и Европейския съюз трябва да предприемат конкретни мерки. Сега, какво положително бе постигнато до тук? Е, Искам също така да се спра на някои постоянни проблеми, които са са постоянни проблеми за региона, защото по време на срещи на високо равнище на конференции се проявява конструктивен дух, а след това проблемите продължават да съществуват. Същото става и след триеста. Така че Европейският съюз, съюз трябва да намери начин да се нам намеси и разреши спора между е, Сърбия и Харватия относно участието и позициите по време на Втората световна война. Е, е, Белград също така отправи някои заплахи към е, Македония. Колкото до въпроса свързан с Косово и желанието на Косово да се присъедини към Европейския съюз. Проблема трябва да бъде разглеждан а, на общоевропейски, а, европейски план, тъй като става дума за интегриране и дезинтегриране на Западните Балкани. Благодаря, господин председателю. От името на Зелените искам да изразя становището, че тази среща в Триесте беше много важна и взема много важно място в берлинския процес. Присъединявам се към колегите, които казаха, че този берлински процес не може да се разглежда като заместител на членството на тези страни в Европейския съюз. някои казват, че не трябва да се водят преговори за присъединяване, трябва да се работи по берлинския процес, което е, мнение, това мнение не споделяме ние. Комисията отегли списъка, в който беше включен Виоса, част е, от Албания. А по този случай трябваше да бъдат е, включени и екологични организации, свързани с е, поддържането на водните басейни. Доколкото знам, е, проблемите бяха разрешени, но въпреки това има проблем в това, че границата между Сърбия и Косово не е ясно очертана. Тази граница въобще не се признава от страна на Сърбия, нещо друго. В декларацията се посочва, че членовете приветстват по-нататъчното сътрудничеството по въпросите за уточняване на споровете, свързани с границите. Словения и Харватия, там има проблем. Косово, Сърбия също. Още две неща. Преди срещата на върха говорихме по телефона с вас. Предвижда ли се по време на следващата среща на върха да е се организира и срещи с представители на Европейския парламент. Разбираме и загрижеността, свързана с организирането на среща на върха в Лондон. Това е страна, която ще напусне скоро Европейския съюз. Не знаем доколко удачно е едно такова решение и има ли някакво, възможно ли е да има споразумение между шесте държави, членки от Зап... между шесте държави от Западните Балкани, следващата среща на върха да се организира на тяхна територия? Не виждам голям смисъл в това да се организира срещата в Обединеното кралство. Благодаря, госпожо Луначек. Е, въпросът за организирането на следващата среща в Лондон е вече решен. Не знам дали може да се промени нещо това решение взето. Не виждам смисъл от това тук да задълбочаваме в темата. Имате около половин час. 15 минути ви давам, за да продължим с другите въпроси. Благодаря, господин председател. Дами и господа депутати, не не съм в състояние да отговоря на въпросите, свързани с всички проблеми на Западните Балкани, нито и не мога да взема и мястото на Европейската комисия. Аз говоря от името на момента действащото председателство на този процес. Сега първо споменахте значимостта на инфраструктурите. Да, наистина е много важно, защото ако знаете колко време е необходимо да се е, стигне от една страна в друга и ако искаме да интегрираме пазарите и да доближиме хората от е, тези страни, са необходими инфраструктури, но разбира се, вие сте прави, че трябва да преминем от чисто физическите инфраструктури, пътища, железопътни релси и така нататък към цифрова а, цифрова интеграция, към цифрова инстру... инфраструктура. Така че в 30 Това бе подчертано. Необходимо е да се премахнат а, преградите в един а, обединен цифров а, свят. А, включително да се премахнат и бариерите в областта на роуминга между тези страни. Процеса на Западните Балкани трябва по принцип да допълва и процеса на в членство в Европейския съюз. Целта е да се улесни този процес, а не да се замести. Членство с интегриране. Кога Сараево ще се присъедини? Да, добра, добър, интересен въпрос. И тук ще ви отговоря. Искам да отговоря на въпроса на господин Предо от Румъния. Босна Херцеговина се отказва на практика от средства по четири проекта, които са важни за развитието на страната. Мисля, че те разбират това, но в момента вътрешната политика като че ли надделява над мъдростта. Същевременно обаче има се упражнява над изключително и върху регионалните власти и мисля, че единственото решение на проблема е да се продължи с този натиск за да може властите просто да разберат, че промяна на начина на държане, на поведението е абсолютно необходима. По въпроса, свързан с Албания. Какво се е променило в Албания? Процес тече. парламента функционира. Ще има. Имаше избори, това не става и не стана благодарение на срещата в Триест, а, но срещнахме се с... Имаше срещи с госпожа Меркел, с власти на всякакви равнища. Упражнява се известен натиск, за да могат нещата да се променят. Струва ми се, че се отбелязва напредък. А, и Европейският парламент изигра своята роля в това. Разбира се, този, този процес не е някаква панацея, не, той не може да разреши всички проблеми, но същевременно спомага за упражнение на известен натиск с цел напредък. Черна гора. в региона страните се развиват по различен начин, скоростта на интеграция е различна. И разбира се, всяка страна ще бъде оценена по постигнатото от самата нея. Това в никакъв случай не отменя желанието на всички тези страни за задълбочаване на интеграцията. Има известен проблем с първоначалното схващане на а, същността на процеса, но мисля, че е, с течение на времето Европейската комисия направи необходимото да обясни каква е целта на процеса и мисля, че сега всички страни приеха, разбраха, независимо от е, проблемите, които продължават да съществуват председателството на Обединеното кралство. Да, имаше дебат по въпроса. Но на практика нямаше а, е, така официално съпротива на различните а, е, заинтересовани страни и участници, така че следващата е, среща на високо равнище ще се проведе в Лондон. Решението вече е взето. така че няма смисъл да се обсъжда отново, но също времено няма не съществува някакъв а, а, фиксиран механизъм за определяне на следващото председателство. Няма, няма някакво правно основание – на самия процес. Така че той самия се оформя в е, е, процес, в диалога е, с усилието на всички участници. Е, като не се търси цялостен консенсус, но поне е, е нещо, което обединява всички. Бивша е Македонска република, бивша Югославска република Македония, страната имаше възможност да участва активно в срещата в Триест. Финансирането, което ще бъде насочено към страната, ще бъде много полезно и ще ще даде резултати. Парламентарното измерение, ами пар, пар, парламента може да създаде добавена стойност. До сега процеса беше по-скоро междуправителствен процес. Имаше и някои събити, организирани от а, гражданското общество, но ако Европейска парламент смята, че, че може да включи и депутатите в целия процес, е, е, ще го обсъдим, защото това би могло да бъде един е, така допълнителен принос към затвърждаване на процеса. Мисля, че отговорих на въпросите. Косово. <laughs> За съжаление нямам а, кристална кълбой не виждам бъдещето. Сега следващият кръг. Първо госпожа Добравка. All, uh... Благодаря ви, господин председател. Господин Чекомели, благодаря ви за много подробната информация, която ни съобщихте за срещане в, в Триест. Имам два въпроса. Първият е свързан с двустранните въпроси, които вече бяха споменати от господин Вайкъл от среща на високо равнище в Виена през 2015 година. Един от основните ангажименти поет е, от е, правителствата на страните от Западните Балкани беше разрешаването на двустранните въпроси. Какъв напредък е, виждате в възможността за разрешаване на подобни двустранни проблеми, като се има предвид че трябва да се преодолее липсата на политическа воля. Вторият ми въпрос е свързан с регионалното сътрудничество. Споменахте седем нови проекта за взаимосвързване и общ размер на инвестиции от 500 милиона евро, които ще дадат на втласък на економиката инвестициите в региона. Но отново, за да стане съвсем ясно, аз имам известни притеснения за възможностите за насърчаване на общо пространство на Западните Балкани. Напълно подкрепям процеса за присъединяване на тези страни към Европейския съюз и съответно подкрепата, включително и финансово страна на Европейския съюз към тези страни. Към момента се притеснявам, че регионалният пазар в момента се стреми отново да създаде някаква форма на Югославия, която по този начин да замени възможно членство към Европейския съюз. Има един допълнителен проблем, но Сърбия и Босния и Херцеговина все още не са признали Косово като независима суверена държава. Ето защо ми се струва малко невъзможно тези две страни да споделят общата пазар с Косово. Какви е мнението ви за създаване на подобен общ пазар? Смятате, че това е възможно да се замени членството към Европейския съюз, въпреки че вече отговорихте на въпроса на господин Преди. И как смятате, че създаването на един подобен общ пазар ще се отрази на държавите, членки на Европейския съюз, които имат важни търговски и економически интереси в тези страни. Какво е вашето мнение? Макар, както вече казах, моето лично мнение е, че трябва да намерим някакви механизми за ускоряване на процесът за присъединяването с държави към Европейския съюз, но едновременно с това има и противоречия има противоречиви въпроси, има и е, проблеми. Между тези шест държави по отношение на идеята за силено економическо сътрудничество. Благодаря добавка. Думата има госпожа Демонте от Социалисти демократите. Buongiorno, е, buongiorno a voi tutti. Добър ден, господин е, посланник, добър ден на всички. Един коментар свързан с организацията и провеждането на тези срещи на върха. Отново сме в рамките на междуправителственият подход. Аз идвам от региона на Триест. И сигурно ще разберете разочарованието ми, че не можа да взема участие в тази среща на върха. Подадох няколко искания за целта, но в крайна сметка резултатът беше ясен и разочароващ. Още на Европейския парламент нямаха възможността да вземат участие на срещите на върха, а само на, Рофел, на форума на гръцкото общество. Не искам да отправям обвинения, но смятам, че в, на всички равнища трябва да променим малко метода си на работа. Не смятам, че може по, по подобен начин да бъде пренебрегван Европейския парламент. Трябва и ние да сме действащ действаща организация, включително и нашата комисия по транспорт и туризъм играе важна роля. Минало през март тази година взехме участие в междуправителствена конференция в Косово. Четирима колеги взеха участие. Появиха се обаче много критични въпроси, свързани с а, трансграничните европейски мрежи, по които в много мащабно инвестира Европейския съюз, така че има важни въпроси, включително и бюджетно естество. И е, казвам с други думи, имаме нужда от щателна оценка на постигнатият напредък. Очевидно е, че има различно равнище на развитие и тук говори, разбира се, и за състоянието на инфраструктурата. Очевидно е, че трябва да направим надлежна оценка, за да гарантираме, че инфраструктурните мрежи и различните коридори действително се изграждат по възможно най-хомогенен начин. Трябва също така да погледнем и инвестициите от страна на Китай, който също все повече се намесва в региона. Смятам, че трябва да търсим добро равновесие в този контекст. И един последен коментар, свързан с Черна гора. Струва ми се, че интеграцията би следвало да се основава на политически и економически критерии, но също така и въпроси свързани с правата на човека и правото на собственост. Така че се питам какъв е постигнатия напредък при възстановяване на имуществото на неговите законни собственици. Това е много свързан проблем, който трябва да бъде обсъден. Благодаря ви. Благодаря ви. От името на АУТЕМ думата има господин Овски Остревициус. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да поздравя и да благодаря на Иранското правителство за инициативата за регионално сътрудничество. Няма альтернатива на регионалното сътрудничество, включително и в рамките на процеса за присъединяване към Европейския съюз. Сътрудничеството е много важно. Ако държавите в региона не разполагат на нужната политическа воля и капацитет за сътрудничество, няма как Европейския съюз да ги научи как да работят заедно. Това е урок, който те трябва да научат преди да се присъединят към Европейския съюз. Така че въпросът ми, господин посланник, е как, какво смятате вие за наличието на политическа воля? Тук не говорим само за инвестиции. Да, инвестициите са важни за взаимосвързаността и за развитието на МСП. Но въпросът е дали е на лице нужната политическа воля, за да се преодолеят двустранните, тристранните или регионални елементи на раздол. Това според мен е най-важният въпрос, а именно до каква степен тези страни са склонни да работят заедно за бъдещето, а не постоянно да се връщат към миналото. Следващият ми въпрос е следният. Много обичам срещите на високо равнище и конференциите, но какво се случва след тези срещи на върха? Има ли някакъв орган за координация, с който да се разглеждат въпросите, по които е, е договорена нуждата от координация по време на срещата на върха. Защото че това също може би най-важният въпрос а, практическата ежедневна работа в това отношение. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Остревициус. Двама колеги са останали в списъка за, о, за о, изказващите си двамата от НП. Първо госпожа Азовко. Благодаря ви, господин председател. Thank you. Благодаря и на господин посланника за отличната организация на същата на ще продължа на изказването си на английски. Така просто да кажа няколко думи на италиански, за да изразя благодарностите ви. Действително отлична беше организацията, отлично проявихте здрав разум и показахте много добро познание на региона. Срещата на върха в Триест за пореден път показа, че Триест и Европейския съюз са наистина много е, близо до региона и помагат в процеса на възстановяване и помирение и възстановяване на мира в региона. По въпроса за Босна и Херцеговина, страната, която най-добре познавам, бих искала отново да се върна на историята на Берлинския процес и в частност на тази британско-германска инициатива, която имаше за цел да намали напрежението в страната, по, която по времето беше изправена пред много тежко положение поради застоят, който беше постигнат през 2014 година. Въпросът ми е следният. Все още съществува проблем в Босния и Херцеговина. Страната не е подписала споразумението и за пореден път загубиха проектите, които много трудно бяха договорени. Вашата организация, между другото, и е поздравявам за факта, че нямате секретарят и допълнителна администрация, каквото имаше в пакта за стабилност и регионалната администрация, която само засилваше бюрократичното бреме. Да, въпросът ми е, вашата организация дава ли си сметка, че трябва да се вземат спешни мерки в Босния и Херцеговина, за да се разрешат важни въпроси, като изборният закон и промените в Конституцията, за да се гарантира нужната мир е, и стабилност в Босна. Без Босна и Херцеговина, без мир няма как да се създадат а, а, нужните коридори, транспортни коридори. Знаете, че работим в рамките на Адриатическият съюз от години в, в, в, в включително и в рамките на коридор 5C. Така че се питам дали Европейския съюз е готов да прояви нужната воля да засегне всичките въпроси и заедно с Германия освен от е, въпросите, свързани с инфраструктурата, да се засегнат и някои от по-съществените въпроси в страната. Благодаря ви. Благодаря ви. И последно думата Мартин Петърле. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин послани, благодаря ви за изложението. Подкрепяме и приветствам всяко едно усилие което цели да се засили европейската интеграция на страните от Западните Балкани. И е, смятам, че срещане на върха в е, Триест беше важна стъпка напред и беше посилно споразумение по някои проекти. Но, както нееднократно беше споменато от е, колегите, в региона има толкова много инициативи в момента, Има инициативи за Адриатическо море, за Черно море, за Балтийско море. Беше подписана една нова харта за сътрудничество с Съединените щати. Тоест има много инициативи, но ли са политическата воля? от което се нуждаем в момента, е надежден, последователен подход за засилване или по-скоро за подобряване на политическия контекст. Можем да строим пътища и мостове, можем да намалим таксите за роуминг и нататък. Но не можем да постигнем много за преодоляване на препятствата, пред които сме изправени. И смятам, че е важно да се справим с политическият контекст, или казвам с други думи, да разрешим някои от проблемите, които са отвътрешно за в някои случаи, като в Босния и Херцеговина, например, има и двустранни е, въпроси, както беше споменато, които в голяма степен са свързани пряко с бъдещето на тези страни и интеграцията им към Европейския съюз. Бях наблюдател на изборите в е, Косово и три месеца или по-скоро два месеца и половина по-късно, все още няма правителство след блокажа в Албания и в бивша Югославска република Македония. Сега вече има блокажи в Косово. И бих искал да кажа на нашите събеседници там, че няма да засилите перспективите си за няма към европейски съюз, ако не си свършите работата от дома и на по-високо равнище, мисля, че можем да кажем, че споделяме на също гледаще, а именно един кандидат за членство към Европейския съюз не може да е страна, която да мрази един или повече от съседите си. Стандартите ни, критериите ни за присъединяване към Европейския съюз са много ясни и смятам, че трябва да използваме всички инструменти и средства, които сме разработили в миналото за подобряване на политическият контекст. В противен случай, ще е, ще се прехвърляме само от срещне върха на друга и от е, разговори към други. И последно коментар, съгласен съм с казаното от колегата Демонт и аз поисках да взема участие поне като наблюдател на срещата. Не смятам, че имаме нужда от отделна е, от отделна среща на парламентарно равнище, но смятам, че трябва да има присъствие на парламентите и ви призовавам да бъдете малко повече при, при, приобщаване в това отношение. Благодаря, колеги. Няма други коментари. Разполагаме с още 9 минути. Сега предлагам посланник Джакомей да отговори на някои от въпросите. Накрая ще дам думата и на представителите на Генерална дирекция до съседство на Европейската комисия. Благодаря ви, господин председател. Радвам се, че и представител на Европейската комисия ще вземе думата накрая. По отношение на регионалната економическа интеграция, не бива да забравяме, че процесът има за цел да подготви тези страни, именно страните от Западните Балкани, за единният вътрешен пазар на Европейския съюз. Ако тези страни не са състояние да покажат, че, че са склонни да сътрудничат помежду си, ако не, не са в състояние да покажат, че са готови да постигнат напредък в рамките на едно оригинално сътрудничество, продоляване на границите, постигане на напредък за мобилността на хората и улесняване на инвестициите, невъзможно ще бъде от днес за утре да се присъединят към Европейския съюз и към а, вътрешния пазар. Така че в а, техен интерес и е част от подготвителният процес. Тоест, това не е альтернатива на Европейския съюз. Държа да го подчертая и съм убеден, че и представителят на генерална дирекция ние ще подчертая същото. По отношение на двустранните проблеми, да, все още има такива. Не беше лесно дори да се постигне споразумение по доклада, който беше изготвен от предишното председателство, Франция. Няма и напред да постигнат по въпроса за границите. Това са въпроси, които ще отнемат време. Въпроси, които вие може да разрешаването, което можете да улесните, създавайки нужните обстоятелства за целта, но проблемите са на лице и трябва да бъдат разрешени. Между другото, има проблеми и между държави членки на Европейския съюз. И ако твърдите, че е трудно за страните от Западните Балкани да присъединят към Европейския съюз, заради тези проблеми, как ще отговорите на въпроса, че някои държави, че на Европейския съюз не признават Косово. Така че има цялостен процес. Няма как да се разрешат подобни проблеми за ден-два или в рамките на една среща на върха. Подобни проблеми отнемат време. и е Важното е да имаме нужда политическа воля. Координационните действия след ам, срещата на върха няма такъв орган, който извършва координацията. Има обаче редица срещи, които се провеждат и на високо равнище, на ниво министри. Имаше заседание на 24 май в Рим. Тогава се срещнахме с външните министри от Западните Балкани, но няма секретариат, няма някакъв орган за тази цел. Това е предимството на процеса, същото време това е едно ограничение. Основните въпроси, които очертахте днес, ще бъдат обсъдени в ресорните комисии на различни нива, които, комисии, които вече съществуват и са обхванати от процеса, свързан с Западните Балкани. Всички съществуващи органи а, играят своята роля. Важното е всички да сме отправени в една и съща посока и да преследваме и същи цели относно Босна. Споделям вашите а, виждания. Да, а, ситуацията е сложна, нещата не вървят а, на добре, но това всичко е свързано с политиките, които се провеждат в страната. Не знам какво друго да кажа. Смятам, че се спрях на всички въпроси, които бяха зададени. И сега давам възможност на представителя на Диджиния да взема отношение. Now... Благодаря. Госпожа Дженовива Руска Валера от Геадения. Благодаря ви. Благодаря ви. Аз съм представител на ГД Ниара. Ние работим по въпросите за Западните Балкани с господин Чакамеле. За нас е чест. Искам първо да благодаря на председателя за организирането на тази среща, която искам да поздрави и председа... господин Джакомели за успеха постигнат в Триест. Говорим тук за междуправителствен процес. Комисията също участва по искане държавите членки. Смятаме, че амбициите заложени в процеса са отправени в, са отправени в правилната посока, а именно засилване на регионалното сътрудничество и оттам постигане на по-добри съседски отношения. Това са и основните критерии, отнасящи се до подготовката за едно бъдещо членство в Европейския съюз. Ние искаме да има да се свържат инфраструктурите, да се свържат економиките, така ще бъдат свързани и гражданите, да има добри съседски отношения и разбира се по този начин да се подготвят и страните към бъдещето си членство в Европейския съюз. Всички ще имат полза от това. Мога също да кажа, че не говорим тук за някакъв вид заместител на членството в Европейския съюз. Комисията следва своите политики. Е, искам да благодаря на всичките представители, които работят тясно сътрудничество господин Хан по въпросите за Западните Балкани. Всички дават своя принос, отбелязване напредък в региона. Тези страни имат вътрешни проблеми. ситуацията в Албания трябва да се разреши, както и проблеми, трябва да се разрешат и проблемите в а, бивша Югославска република Македония можем да а, заявим, че ще изготвим становище и за а, някои от другите страни от Западните Балкани. Това, което правим в рамките на берлинския процес, или в рамките на някоя друга инициатива, то е само за цел да се ускори процеса за постигането на заложените цели. Всичко, което се обсъжда в рамките на берлинския процес, като тази година бяхме в Триест, преди това в а, а, Париж, преди това в Австрия и така нататък. Е, тези, тази среща на върха се организира с цел да се провеждат дискусии между страните от Западните Балкани, да може да се заде регионално сътрудничество помежду им, да има доверие помежду им. Не всички разбират нещата по, едни, и, по един и същи начин. Понякога подходът е доста демагогски, но а, в областта на економиката имаше искане от Сърбия и Албания. А, а, и това искане беше повторно и в Сараево а, миналата година от економическите министри, че целта е да се създаде економ... по-тясно економическо сътрудничество. Премьерът на Албания призова премиерите на останалите държави от Западните Балкани да се съберат отново и да обсъждат темите, които са били засегнати по време на среща на върха в Триест. Гражданите в региона ще са очаровани да видят своите премиери заедно да обсъждат проблемите на Западните Балкани. Въпреки двустранните трудности е много важно гражданите на региона да видят, че премиерите им седят заедно и обсъждат важни въпроси. Нека не забравяме, че има международни институции, които работят в този контекст също така. Well regional, uh, so it's, it's... Има и добре изградени структури в рамките на берлинския процес. Трябва да се инвентира обаче допълнително в регионалното сътрудничество, в подписването на споразумение за търговско сътрудничество. От страна на комисията трябва да кажа, че всичко, което правим и обсъждаме по време на тези срещи на върха е свързано с европейските модалности. Въпрос, като обсъждаме и с вас тук в Европейския парламент. Има и програма, която предвиждаме, която обсъждаме с Европейския парламент и съвета. На последно място ще кажа, че е много важно да продължим да насърчаваме това регионално сътрудничество от економическа гледна точка. През последните 10 години, както оказа и господин Хан в Триест, търговията на Европейския съюз с този регион се увеличила 10 пъти. Но между търговията между тези страни от региона не се е увеличила значително. Необходимо е в тази връзка да се направи нещо, защото тази новина е много лоша за местните економики и за МСП. Трябва да се използва този потенциал. И ако се заде на обща економическа зона, ще може да се използва този потенциал. И по този начин ще могат да бъдат изпълнени и отделните ам, искания на страните от Западните Балкани. Ние ще работим в тясно сътрудничество с Европейския парламент и ще обяснявам какъв начин ние допринасяме за регионалното сътрудничество. Последно по Босна. Работим тя сътрудничество с босненските органи. Да, 8 години преговаряхме по споразумението за транспорта и беше много разочароващо, че Босна отказа да подпише това споразумение, но имаме все още време. Председателят Чичич ни каза, че ще бъде подписано споразумението. Ще видим през как ще протекат неща през есента. Насърчавам държавите е, членки също да дадат своя принос. Ние също работим по въпрос, така че възможността да не бъде пропусната. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Калавера. Искам да благодаря и на специалния представител Джакомели за това, че отдели от своето време да дойде тук в Брюксел и да ни информира за резултатите от среща на върха в Триест. Нещо, което трябва да обсъждаме в а, разширеното бюро е участието в берлинския процес. Ще Нека да ви припомня, че на 21 ноември Европейския парламент организира съвместно събитие, кръгла маса с Западните Балкани. Ще поканим представители на парламентите от тези шест страни, за да участват в срещата. Но темата при всички положения ще включим в дневния ред срещ на срещна разширеното бюро. Следващия път ще продължим след обяда и Искам да припомня на колегите, които участват в IPC в Талин, да останат, защото ще продължим заседанието с тях след няколко минути.